Yeah. Ladies and gentlemen, meine Дами и господа, Дневният ни ред е доста натоварен. No. No. No. Ich neige nicht speziell zu Gewalttätigkeit, aber... Не съм склонна към насилие, но все пак Добре дошли на нашето заседание, този след обяд. Дневният ни ред е доста натоварен, За това, нека да започнем веднага. Агенциите и смесените предприятия също трябва да бъдат обект на нашите разисквания. Добре дошли, добре дошли на всички представители тук. Имам представители на следните агенции. От името на мрежата за на мрежата от агенции, господин Луис Галея. От, има представители на ЕРА, на ЕСМА, на Еврофонд, на Еолиза и на Фронтекс. И разбира се, представителят на мрежата от агенции, както и представителите на всички съвместни предприятия са тук. Ще дам думата на господин Галея, представител на Сметната палата. Господин Чернес, Чернешки е докладчик по темата. Господин Галея, имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на комисията КОНТ. Ще се спра на основните елементи, които са важни Официалният вестник на ЕС на 3.12.2014 година е посветен изключително на доклада, свързан с счетоводните баланси на всички агенции и всякаква информация за финансовите транзакции през 2013 година. има и обобщение на този доклад. Това обобщение отразява нашата работа и нашите заключения. Сметната палата е аудитирала 32 агенции, 6 изпълнителни агенции и агенцията Евратум, Институт за иновации и технологии и а, Пенсионния фонд на Европол. Централизираните агенции са доста осезаеми. Те играят важна роля при изпълнението на политиките на Европейския съюз и осъществяват сътрудничеството между Европейския съюз, националните агенции, правителства, частния сектор, академичните среди и имат влияние върху изпълнението на програмите и взимането на решения в области, които са много важни за европейските граждани. Що се отнася до нашия аудит и становището на Сметната палата за надежността на сметките. Нашето становище е положително. Всички агенции са представили а, а, своите позиции до 31 декември 2013 година. Относно финансовите сметки, ние установихме, че транзак... извършените транзакции са ам... законосъобразни и редовни. Освен това, Сметната палата смята, че е необходимо да направи 97 коментара за 35-те агенции, като очертае всички важни въпроси, по които трябва да бъде отбелязан напредък, например по отношение на вътрешния контрол и въпросите свързани с, с строгото финансово управление. Тези коментари са доста подробни в отделните доклади за агенциите. Тези е, коментари могат да бъдат е, видяни и в е, приложение второ. Агенциите са подобрили своите процедури, като са предприели корективни мерки въз основа на докладите от миналите години. Въпреки това, все още има възможности за постигане на напредък. Две неща ще кажа. Допълнение. В много случаи коментарите, направени ем, по отношение на строгото финансово управление, са били взети предвид. Много от агенциите, които ем, нямат собствени ресурси, разполагат с прекалено високо ниво на собствен капитал. При други агенции административните разходи могат да бъдат намалени, като се ем, извършват административни процедури от едно място. Като се имат Предвид ограничените срокове, посочени в финансовия регламент, Сметната палата изпитва затруднение да изготви всяка година 40 доклада и това да стане по разходоефективен начин. Както вие вече знаете, Сметната палата тази година изпълнява разпоредбите на новият финансов регламент, свързан с със сътрудничеството с частни аудиторски фирми. И през, съгласно тази система, трябва да из, бъдат издадени доклади и за 2013 година, така че в по-нататъчните доклади участие ще взимат и частните аудиторски фирми. От името на агенциите, господин Кером. Не го виждам. Ето го. Ja, bin Bitte. Thank you very much, uh, Madam Chair, Vice Chairs, Committee Members. Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа. Много се радвам, че съм днес тук сред вас и че ми давате възможност да взема отношение по освобожданата отговорност за изпълнението на бюджета на агенцията за 2013 година. Аз представлявам така наречената тройка. Отясно от мен е господин Валтес, който е директор на Еврофанд, който е следващият председател на мрежата и господин Допелбара от ЕРА, който е член на тройката, който е бившият председател на мрежата. Ние възнамеряваме да продължим конструктивния диалог с вас. Разбира се, ние залагаме на една силна платформа. Четири неща ще кажа. Първо, накратко, е, за нашата мрежа, от, включваща всички агенции. След това ще ви информирам за някои от действията, които сме предприели е, след края на следващата процедура за освобождаване от отговорност за изпълнение на бюджета. През 2013 година бяхме изправени пред няколко предизвикателства и е, тогава очертахме някои перспективи за бъдещето. 42 42 е, членове е, има нашата мрежа, децентрализирани агенции и е, съвместни предприятия. Платформата служи за сътрудничество, за обмяна на информация и за е, изготвянето на съвместни позиции. Нашата мрежа е един вид посредник, когато говорим за хоризонтални а, въпроси и нашата роля високо се цени от а, всички институции. Много инициативи ам, са били проведени, други се планират. А, има съвместни процедури за тръжни за провеждане на обществени поръчки. Нека да ви дам пример. Моята агенция работи съвместно с други 8 агенции, както и с комисията по така наречената система Метрикс, която се е, използва от всички. С ЕМС и ЕФС това са агенците, които споделят обща вътрешна система за одит. Всяка агенция е, има свои ем, услуги, които могат да бъдат споделени с другите агенции. Имаме и обща база данни, инструмент за комуникация, които се използват от редица агенции. По този начин можем да се облагодетелстваме от тези съвместни начинания. Както виждате, агенциите е, се придържат към вашите препоръки и търсим възможности да разширим е, нашето сътрудничество, да увеличим прозрачността и ефективността във всички области на нашата работа. Това проистича и от пътната карта на комисията, свързана с единия подход е, за европейските агенции. Много действия са били предприяти и други са вече към своя край. Искам да ви информирам за актуалното състояние на нещата. Сега връщам се към доклада на Сметната палата. Само две агенции са получили становище с резерви. Моите колеги са тук, за да ви обяснят какви са действията, които са, те пред, са предприели те, за да вземат предвид препоръките на Сметната палата. Аз а, мога да заявя със задоволство, а, че коментарите а, са спаднали от 123 през 2012 на 97 през 2013. Данните, представени в а, доклада, показват една положителна тенденция. Освен това, трябва да припомним, че някои агенции сега са в период на започване на своята дейност и трябва по-добре да а, разберат изпълнението на разпоредбите на финансовия регламент. Нека да ви кажа, че ние ще предприемем всички необходими мерки, за да а, внесем подобрения. От 97-те коментара а, са засегнати 35 агенции и 47 от тях, половината почти, са свързани с, бюджетно, с изпълнението на бюджета и най-вече с сумите, които се пренасят от една година в друга и те са свързани с бюджетните кредити за поети задължения. Това е а, една област, с която а, косвено са свързани и други въпроси. Постоянно провеждаме ем, разговори с Сметната плата, за да можем да подобрим тази ситуация. Относно отговорността искам да кажа, че ем, освен отделни мерки за подобряване на ситуацията, ние предприемаме и съвместни действия, за да вземем предвид препоръките на Сметната палата. В публичната администрация, публична администрация се въвеждат нови технологии, така че да се вземе предвид бюджетирането, управлението и разходването на средства възоснова на извършените действия действия. Мрежата високо цени ам, връзките си с аудитиращата институция. По време на последната срещна на всички директори на агенциите и с Сметната палата беше проведена дискусия за настоящите и бъдещи предизвикателства относно одита. Благодаря още веднъж за конструктивното сътрудничество и подход. Разбира се, процедурата за освобождаването отговорност е много важна за агенциите. Виждате колко от нашите колеги са тук. Ам, вашата роля и а, Вашето участие в процедурата е изключително важно. Така гражданите разполагат със съответната прозрачност и демократичен контрол. Освен това, така се гарантира, че европейските средства се използват коректно, ефективно и ефикасно. Виждам, че броят на въпросите се е увеличил които ние сме получили от, ваши, от а, вашите членове на комисията. През 2012 получихме само 5 въпроса, през 2013 9, а тази година цели 27. Виждаме, че има засилен интерес от това, което ние вършим. И това е нещо положително. Преди тази среща вие получихте нашите отговори на, на вашите въпроси. Ние имахме време да се запознаем с тях и да им отговорим. Но разбира се, ние сме готови да се заобучим и в допълнителни въпроси, които може да ни зададете. Нека да кажа, че а, ние с нетърпение очакваме резултатите от работата на, работна, на междуинституционалната работна група, която се създава в момента. Всички агенции съвместно а, искат да бъде изготвен един цялостен подход за тяхното по-нататъчно функциониране. Ние активно а, ще подкрепяме работата на работната група. Нека да подчертая, че ние очакваме да бъдем ам, поканени да си сътрудничим с работната група и да работим ам, по-добре, отколкото с предишната работна група, така че да се постигне възможно най-добрият резултат. Надявам се, че можем да засилим сътрудничеството си и с вашата ресорна комисия и така искам да ви благодаря, че ни дадохте възможност да ам, изложим нашата гледна точка. Ако имате някакви въпроси, ние ще отговорим. Благодаря ви. Данк. Und das Wort erhält der Berichterstatter hat Kollege bitte. Благодаря. Думата има докладчикът господин Чернецки. Благодаря, госпожо председател. Ще се изкажа или на английски, или на полски. Имаме 32 агенции, една повече в сравнение с миналата година. Междувременно бе създадена нова агенция. Агенцията е УЛИСА за оперативното управление на широкомащабни информационни системи. Имам въпрос към представителя на мрежата от агенции. По отношение на много агенции са отправени коментари и препоръки във връзка с управлението на конфликт на интереси. Може ли да ни опишете настоящото положение във връзка с публикуването на декларации на интереси? защо процедурата е толкова дълга. В докладите на Сметната палата се упоменава, че в някои агенции са извършени трансфери, пренасяния в съществен размер, без винаги да има съответната обосновка за това. Палатата установи също така, че в някои случаи трансферите са били основателни. Моля да ни запознаете с положението. Междуинституционалното споразумение от 2013 година. Съгласно това споразумение от агенциите се изисква да намалят служителите си с 5%. Какво е настоящото положение в агенциите? Последният ми въпрос към представителя на мрежата на агенциите. Може ли да ни дадете информация за реализирането на действията, предвидени по общия подход? Сега няколко въпроса към любимата ми агенция, Европейския институт за иновации и технологии. По отношение на тази агенция, Сметната палата излезе с аудиторско становище с резерви. По отношение на качеството на аудиторските заверки, издадени от външни аудитори, какъв бе проблемът с тези аудиторски заверки? Какви Коригиращи действия са били предприяти от Европейския институт за иновации и технологии. Следващият ми въпрос е също към този институт. Институтът трябваше да възстанови три четвърти от безвъзмезното финансиране за одит? Защо е трябвало да възстанови една толкова голяма сума? Какво е направено, за да се намали процентът на грешки при предоставянето на безвъзмезна финансова помощ? Какви мерки са били предприяти от института за изправянето на грешките при материалните доставки. Тук е бил установен висок процент от грешки, над прага на същественост от 2%. Няколко въпроса и към Frontex. чиято централа е в моята страна. Какви предварителни проверки бяха направени при вас преди юни 2013 година? Сметната палата заявява, че трябва да се въведе по-широко обхватна система на предварителни проверки. Може ли да ни дадете допълнителни разяснения? Разяснения в допълнение към отговорите ви на въпросите на Сметната палата. Още един въпрос. Доколко предварителните и последващите проверки са синхронизирани? Доколко според вас Докъде според вас се разпростира обхватът на проверките? Няколко въпроса и към новосъздадената агенция за управление на широкомащабни информационни системи. Какви мерки е предприела агенцията във връзка с констатациите на Сметната палата по отношение на инструмента SIC и системата Евродак. Това са две системи, които са били прехвърлени от комисията на агенцията. Какво е споразумението за централата на агенцията, постигнато между Еолиса и естонското правителство? Какви действия е предприела агенцията във връзка с констатациите на Сметната палата за вноските на асоциираните държави към бюджета на агенциите? Въпрос към Европейския орган за ценни книжа и пазари, ЕСМА. Европейската сметна палата отбелязва, че близо 30% от плащанията за стоки и услуги са били извършени с закъснение, което е довело до наказателни лихви. Защо се е стигнало до това забавене? Какви коригиращи действия са били предприяти от агенцията? Въпрос към Европейската железопътна агенция ЕРА. Съгласно доклада на Сметната палата, временно наети служители повторно са били наети на работа, след като е бил достигнат максималният срок за наемане на работа. Това е в противоречие с устава на агенцията. Може ли да обясните при какви обстоятелства тези служители са били наети повторно? Има нови въпроси. Кой желая да започне? Мрежа на агенциите. ЕЧ, Фронтекс, Еолиза, ЕСМА и ЕРА. Кой ще започне? Господин Керум, искате ли да започнете? Моля. Thank you. Uh, <coughs> Благодаря, госпожо председател. Нека отговоря на четирите поставени ми въпроса. Първият бе свързан с това какво правим в областта на конфликта на интереси. Качеството си на координатор на работата на агенциите, през септември 2014 година започнахме проучване на ниво агенции, за да установим какъв напредък постигат при прилагането на политиките в областта на интереси установихме, че 88% от агенциите към момента вече бяха разработили съответните политики. Разбира се, имаше разлики между тези политики в зависимост от спецификата на отделните агенции. Не бих се очудила, ако днес проведем отново това проучване, ако и останалите 12% вече са въвели такива политики. Две трети от агенциите вече бяха публикували на страниците си в интернет автобиографиите на членовете на управителните си съвети. резултат от всичко това можем да кажем, че агенциите са постигнали значителен напредък. Попитахте защо процедурата е траяла толкова бързо, а толкова дълго, извинете. Процедурата трая дълго, защото комисията публикува своите насоки през декември 2013 година. Политиките трябваше да бъдат приведени в съответствие с, насоките на комисията. политиките, които бяха прилагани до този момент, трябваше да бъдат променени от декември 2013 година нататък. Упоменахте и въпроса за трансферите. Както вече упоменах в уводните си думи, загрижени сме във връзка с този въпрос. Но Нека кажа, че съм и малко разочарован. Когато встъпих в длъжност в Агенцията за основни права, ръководителят на администрацията там ми каза, че има проблем с трансферите, че е имало такъв проблем и през предходните години. Към момента този проблем продължава да е на дневен ред. Бил е на дневен ред в продължение на 10 години не само в нашата агенция, но и в повечето други агенции. Както казах и на заседание на Комисията по бюджетито в парламента преди време, ще трябва да помислим как да постигнем напредък при решаването на този проблем, който е на дневен ред вече от толкова време в толкова много агенции. Проведохме неофициални разисквания с Европейската сметна палата и други действащи лица. Има два въпроса, на които трябва да си отговорим. Първо, планирани ли са трансферите или не? Ако става дума за запланувани трансфери, то проблемът не е чак толкова голям, отколкото ако не са запланувани. Разбира се, и един заплануван трансфер може да излезе извън рамките на онова, с което може да се справи агенцията. Но въпросът за планирането трябва да бъде поставен на дневен ред. Трябва да си зададем и въпроса за анулираните кредити. Ако се правят трансфери в много голям размер и същевременно се и анулира, то тогава има проблем. А в противен случай след средствата се разходват целесообразно. През 2013 година проведохме широко мащабно проучване на тема насилие срещу жените. В него участваха 42 000 жени. В началото на януари започна тръжната процедура. За нея са необходими около 6 до 7 месеца. Не може да се съкрати тръжната процедура при толкова мащабен проект. На следващ етап се проведе вътрешен процес за проверка на качеството. Ако искаме едно подобно проучване да доведе до добри резултати, то ще трябва да намерим и нови начини на работа. ще трябва по-сериозно да се посветим на този проблем, тъй като той е на дневен ред във всички агенции. Това е нашата гледна точка. С удоволствие ще изслушам и вашите коментари. Третият въпрос се отнасяше до съкръщаването на служителите с 5%. Тази цел бе постигната във всички европейски институции. Тя е заложена и в политиката по отношение на персонала на европейските агенции. По отношение на бюджета за 2015 година, агенциите предвидиха допълнителни 5% за преразпределяне. И тук някои агенции се сблъскват с проблеми, тъй като реално става дума за съкръщение от 10%. Директорите на агенциите, техните служители са малко притеснени. Не им е ясно защо в агенциите трябва да се прави двойно по-голямо съкръщение в сравнение с останалите институции на Съюза. Редица агенции наистина имат проблем с постигането на наложените им цели. Нека повдигна и въпрос, свързан с агенциите, финансиращи се от такси. Те трябва да отговорят на изискванията на съответните отрасли, с които работят. Ако и тези агенции съкратят персонала си, то ще се забавят във времето и процедурите по издаване на сертификати от тяхна страна. Това ще се отрази върху стопанската дейност в Европейския съюз. Не може да се прилагат на общо основание съкръщения на персонала. Това ще се отрази отрицателно върху динамиката в агенциите и европейските институции. Последният въпрос се отнасяше до изпълнението на действията, предвидени в пътната карта. Към края на миналата година, през декември, направихме равносметка. Установихме, че 96% от действията вече са напълно реализирани. Както казах в уводните си думи, ще излезем с пълен доклад, в началото или средата на февруари. Като цяло сме поели в правилната посока. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Следващата агенция е ЕТИ. ЕИТЕ. Моля. Благодаря. Благодаря на комисията, че ни дава възможност да изразим нашата гледна точка, по, свързана с доклада на Сметната палата и най-вече с резервите, изразени в становището за финансовата година 2013. <clears throat> Ние сме предприели сериозни корективни мерки, за да вземем предвид препоръките на Сметната палата. При да се спра отделно на повдигнатите въпроси, искам да кажа, че ЕТИ е млада организация действаме от 5 години едва и одит е извършен през третата година от нашето функциониране. За това и някои от резерви са свързани от проблемите през първите години от нашето функциониране. Ние се опитваме да прилагаме друг подход, да избягваме отделните проблеми, които могат да възникнат в държавите членки, свързани с конкурентоспособността и така нататък. Ние се опитваме и да следим за отпускало на средствата към нашите бенефициери. Нашите партньорства показват, че е възможно да бъдат създадени инициативи, съвместни инициативи в университети и в други учреждения. Сега започваме да берем първите плодове. Процедурите са стабилизирани. Това е не на последно място благодарение на сътрудничеството с Сметната палата. Виждаме, че тенденцията е положителна и управлението и контрола са подобрени. Ние сме готови да положим допълнителни усилия в тази посока. Първият въпрос беше свързан с сертификатите за аудитиране, които се изискват за бенефициерите. Ще се върна към това, което вече казах, а именно, че през първите години е имало доста възможности за подобряване на ам, тези сертификати за одита и в началото те не са били много надежни, защото са били представени от различни аудитори, от различни експерти. Това, което направихме ние е да предприемем редица мерки, въведохме по-висока степен на яснота, насоките също станаха по-конкретни и що се отнася до тези сертификати, какъв е техния обхват и какви други категории от разходи са били аудитирани. На следващо място дали сме насоки на аудиторите да са по-ясни в своите заключения и да бъдат включени и направените полуки от грешките, направени през предишните години. Това също показва своето положително въздействие. След, следващия въпрос за 3%, които са били възстановени през 2013 година и питате защо ам, нивото на грешките е било относително високо. Възстановяването на средствата показва, че нашият контрол е ефективен. Ние открихме съответните пропуски и поискахме възстановяване на средствата. Отново ще кажа, че това се дължи на следния факт, че в началото ам, някои от бенефициерите ам, не са изпълнявали изискванията изцяло, но след това са имали възможност през годините да подобрят а, а, своето изпълнение. 3% не е толкова високо ниво, като имаме предвид а, данните за други европейски институции. Ние извършваме проверки, възоснова на тях е, са върнати средствата. Нямаме представителна извадка, но а, за съжаление, капацитетът ни е ограничен и проверяваме само там, където смятаме, че има някакви а, рискове. А, сметната палата каза, че остатъчното ниво на грешки е 2,1%, е, което е много близо до е, прага на същественост. Нашето ниво е само 1,37%, т.е. достатъчно ниско. Въпреки тези данни, ние признаваме, че има възможности за е, подобряване на ситуацията, за тенденцията, която се очертава е положителна. Ние се фокусираме върху контролните системи в рамките на партньорствата с нашите бенефициери. Ние се надяваме и вярваме, че те могат да подобри качеството на техните транзакции. Следващия въпрос е свързан с грешките по отношение на тръжните процедури. Потвърждаваме, че имаше редица слабости в първите години. Това доведе до допускането на грешки а, при тръжните процедури в ЕИТА. Какво направихме? След като открихме грешките, а, ние прекратявахме договора който е бил изключен съгласно тръжните процедури, т.е. взимали сме незабавни мерки, ние преразгледахме вътрешните си процедури, най-вече, що се отнася до обществените поръчки. Отделните образци, които използваме, ги преработихме, така че те да са по... Ам, по и Освен това, е, обучаваме и нашите кадри, така че да са по-добре запознати с е, особеностите на обществените поръчки. Обеден съм, че в бъдеще нашите усилия ще бъдат отразени е, положително в докладите на Сметната плата. Ако имате някакви въпроси, съм готова да отговоря на тях. Благодаря ви. Yeah, това беше господин Мартин Керн, временен директор на ЕИТ. Вие ще получите специален доклад на Сметната палата. Очакваме го. Следващата агенция е Frontex и заместник изпълнителния директор Ариас има думата сега, моля. Thank you very much, uh, Madam Chair, and uh, thank you благодаря, госпожо председател. Благодаря, че поканихте Фронтекс за участие в днешното си заседание, че ни дадохте възможност да изложим своята позиция по годишния доклад на Европейската сметна палата за 2013 година. Нека започна с добри новини. Както заяви представителят на Европейската сметна палата, Аудиторското становище за годишните отчети на Фронтекс бе без резерви. А що се отнася до редовността и законността на операциите, които са в основата на годишния ни отчет, имам още една добра новина. Може би си спомняте, че за финансовата 2012 година Сметната палата заяви, че тъй като не са налични аудиторски документи за по-голямата част от разходите, не може да направи оценка на законността и редовността на съответните операции. През 2013 година нещата се промениха. Сметната палата констатира, че разполага с достатъчно документи за целите на одита но че е необходимо да се предвидят по-ефективни процедури за контрол. Вашият докладчик ми постави редица въпроси. Ще им отговоря, като ще ви предоставя и допълнителна информация бях помолен да разясня по-подробно системата ни за предварителни проверки. Считано от 1 юни 2013 година прилагаме система за предварителни проверки, отчитаща риска. Правим системна проверка на документи за кораби и самолети, използвани при наши операции. Имам предвид, например, проверка на фактури за закупуването на кораби и самолети, както и фактури за тяхната поддръжка. Това са документите, които най-често се изискват като доказателство, тъй като става дума за около 50-70% от сумите, които ни се предоставят. Проверяваме също така и графика за патрулиране на корабите и самолетите. Всеки ден получаваме от всички наши операции доклади, в които се съдържа не само оперативна информация, съдържа се и информация за патрулите, извършени предходния ден. Така агенцията има представа за това доколко се спазва графика за патрулиране по места. Зададохте въпрос за мерките и проверките, прилагани преди юни 2013 година. Преди юни 2013 година Frontex сравняваше декларираните разходи с графика за патрулиране на корабите и самолетите. Агенцията функционира от 2005 година насам, поради което разполагаме и с голям масив от информация във връзка с декларираните разходи. При установени нередности, несъответствия, изисквахме допълнителни документи от 2012 година насам системно изискваме такива документи за съвместни операции за връщане, най-вече за чартърни полети, на които се пада по-голямата част от разходите. Нека сега кажа няколко думи за взаимната допълняемост на предварителния и последващия контрол. Предварителният контрол е допълнен от всеобхватна стратегия за последващ контрол. Последващият контрол се отнася до разходите, които са били обект на предварителна проверка. През 2014 година успяхме да синхронизираме графика на последващите проверки. Последващите проверки се извършват най-вече след месец юни и юли. Извадката включва безвъзмезна финансова помощ, която вече е била отпусната от бюджета, но не е била използвана за подсилването на предварителната проверка. През 2014 година отпуснахме 180 пъти безвъзмезна финансова помощ в размер от около 40 милиона евро. Общият размер на сумата обект на проверка бе 21,4 милиона евро. Проверката обхвана по този начин 54% от сумата. Агенцията се опитва да постигне разумен баланс между разходите за проверките и сумите, които са обект на проверка. Като се има предвид обемът на нашите операции, възлагането на предварителния и последващия контрол на външни изпълнители не е сред альтернативите, с които разполагаме. Както и останалите агенции, трябва да съкратим персонала си, за отпускането на еднократна безвъзмезна финансова помощ са необходими около 50-80 документа, които трябва да са обект както на предварителен, така и на последващ контрол. Сега ще се спра върху допълнителните коментари на Сметната палата. През 2013 година, подобно на още 23 агенции, Палатата излезе с коментар за високия размер на нашите трансфери. Не можем да го отречем. Трансферите са в размер на 34 милиона евро. Ако те се добавят към плащанията през 2013 и 2014 година, то ще видим, че нивото ни на изпълнение е 95%. Това означава, че 95% от субсидиите на Европейския съюз за страните от Шенген са били използвани. Процентът на освояване It of course be better aligned with the financial през 2013 година беше 96%. Кредитите за плащане обикновено се изразходват в годината, в която се разпределят. Но всяка година се правят изменения в бюджета освен това има и промени в разходните декларации на отделните държави. Поради това се налага и трансферът на средства. Тези средства обаче не биват отменяни. Те се изразходват можем да уверим бюджетния орган, че Frontex използва кредитите, които се поставят в бюджета му. Броят на трансферите намаля от 29 през 2013 година на 13 през 2014 година. Тоест, наблюдава се положителна тенденция. Още един коментар на Сметната палата. Със съжаление потвърждавам, че и през 2015 година все още няма споразумение за нашата централа. Все още нямаме положителен отговор от приемащата страна. Надявам се, че съм успял да ви дам малко повече допълнителна информация за годишните ни отчети за 2013 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Сега давам думата на административния директор на Еолиза, господин Чекалавски, моля. Eh, good afternoon, Madam Chair. Good afternoon to everybody. Eh, Добър ден, госпожо председател. Добър ден на всички. Извинявам се, че колегата не можа да дойде, защото той е на среща с вътрешния министър на Естония. Ще взема отношение по доклада на Сметната палата. Трябва да кажа, че ние сме взели преди всички препоръки и сме предприели съответните действия. Благодарим за доброто сътрудничество с Сметната палата. За нас това беше първия одит, тъй като ние сме сравнително млада агенция. Връщам се към въпросите свързани е, с системата Евродак и другите две системи. Системата е регистрирала всичките три а, системи в своя инвентар и е извършен анализ от а, външен изпълнител как може да се увеличи а, ползата от а, системите. Разходите са значителни. Има и разходи за поддръжката. Същото е свързан, същото се отнася и до системата. Трябва да, да има също поддържащи действия. Процедурата трябва да бъде приета от директора и да се приложи през следващите седмици. Признаваме, че някои разходи са свързани а, с поддръжката от 2013 година и същото се отнася за другите две системи. През следващите години тази промяна е завис. Искам да ви информирам, че е сключено споразумение през декември с е, Естония. Споразумението е подписано от нашия директор. Процедурата е Процедурата че е в Естонския парламент за ратифициране споразумението. Относно асоциираните държави, искам да кажа, че Преговорите с асоциираните държави се извършват от комисията. В момента преговорите текат. Въпреки това, ние планираме да възстановим разходите, които са свързани с съществуващите правни инструменти и през декември Еолиса изпрати писмо с искане за плащанията да отразяват оперативните разходи на трите системи за 2013 година. Същото ще стане и в средата на 2015 година, когато разполагаме с статистическите данни за GPS, за държавите членки и за разходите от раздел 3 за 2013 година. Когато асоциираните процедури бъдат финализирани, ние ще Можем да представим и административните разходи и разходите за персонал от, от началото на 2012 година, когато е създадена и агенцията Еолиза. Благодаря ви. ЕСМА е следващата агенция. Директорът Рос има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата за участие в днешното ви заседание. Благодаря за конкретния въпрос на вашия докладчик за забавата при плащанията през 2013 година. Действително, през 2013 година бяха извършени с забавене плащания в размер от 27% за което бяха заплатени лихви в размер от около 4000 евро. През 2014 година бързо предприехме действия за изправяне на тази грешка. Опитахте какви са били причините за забавата при плащанията. Има две причини. Първо, Имахме много нови служители, които за първи път работеха с входящи фактури. Не бяха наясно с това колко е важно плащанията да се извършват своевременно. Освен това, през 2013 и в началото на 2014 година в финансовото ни звено нямаше достатъчно ресурси. Какви коригиращи действия предприехме през 2014 година? Повишихме информираността на служителите, участващи в финансовия цикъл. Приложихме целенасочени мерки, най-вече там, където имаше големи забавяния при плащанията. До голяма степен рационализирахме цикъла на извършване на плащанията, така че те да се извършват по-бързо, увеличихме и капацитета на финансовото си звено. В резултат от всичко това през 2014 година намаля забавата, размерът на просрочените плащания. Той намаля на 16%. Размерът на лихвите платени за 2014 година е 360 евро една наистина ниска сума. В началото на мерките през 2014 година делът на просрочените плащания все още бе доста висок, но през последните месеци на годината просрочените плащания спаднаха до под 5%. Благодаря. Äh, Последният е представителят на агенцията ЕРА. Президентин. Благодаря, госпожо председател. Беше ми зададен много специфичен въпрос, свързан е, с е, възстановяването на първоначалните им постове на трима служители на ЕРА. Преди да отговоря на този специфичен въпрос, ще ви е, кажа малко за предисторията, за може по-добре да разберете значението на този въпрос – Както знаете, нашата агенция съществува точно от 10 години и за тези 10 години се е, отдава голямо значение на политиката, свързана с персонала и то защото нашата агенция има много важна разпоредба в член 24.3 от регламента за ЕРА и този член прави разграничаване между заетост на, сро... на краткосрочен и дългосрочен договор. Има подобна разпоредба, отнасяща се до Европол, но тя е по-различна от тази, която се отнася до ЕРА. Така че мога да кажа, ситуацията за ЕРА е доста специфична. От самото начало тълкуването на тази разпоредба е било доста широко обхватно, а именно, че по-голямата част от персона е бил наед на краткосрочни договори. Много често Сметната палата и административния орган на ЕР изразиха безпокойство, не свързано е, с е, последователността в действията на ЕРА. Миналата седмица ми беше зададен въпроса как съм в състояние да гарантирам необходимото ам, високо качество на нашите кадри и и в тази връзка да бъдат изпълнени надлежно и нашите отговорности. През 2008 година регламента беше изменен с широката подкрепа на комисията ТРАН и максималното време за краткосрочните договори беше удължено от 5 на 8 години. Това беше временна мярка, но стана ясно, че трябва да се предприемат и допълнителни действия. 30% на година за специалисти би предизвикало доста високи разходи, не само в нашата агенция, но и в други. Затова предприехме други мерки. През 2012 година агенцията писа на комисията, като предложи е, член 24.3 да бъде изменен. Комисията, комисията отговори през януари 2013 година, че е, отделно решаване на този проблем не е удачно. Комисията е представила своето предложение за преразглеждане на регламента за ЕРА, е, регламент, който е част от, пакет, от ЖП пакета като пакета предвижда пълна гъвкавост за нашата агенция, кога персонала да се използва краткосрочно и кога дългосрочно. Но както вие знаете, ЖП пакета все още не е прият и трябва да се намери решение, за да се а, някакси да се преодолее този преходен период и ЕРА е анализирала наличните възможности. Стигнахме до заключението, че сме променили правилото за временно наетите лица. И така ни беше дадена възможност да наемем повече служители на дългосрочен договор, докато бъде изменен регламента от 1 януари и да имаме повече на наети лица. Има и ново правило за изпълнение от 2013 година, е, което беше прието от ЕРА през ноември 2013 години. Така, промяната в политиките доведе до това, че някои от служителите трябва да напуснат, защото договорите им нямаше как да бъдат удължени. Сега договорите могат да бъдат възобновени, но само след като тези ам, лица преминат а, успешно през процедура на подбор. За известен период от време нямаше проблеми в ера. Штатното разписание е ясно очертаваше тази възможност. възможност. В плана за 2013-2015 година беше посочено, че персоналът на еднакратсрочен договор може да се върне отново след период от 6 месеца. Това е и разбира се, след като премине отново през процедура на подбор. Виждате, това са промените в нашите политики, свързани с персонал. Вследствие на тези промени някои от служителите, които краткосрочно са били назначени съгласно стария режим, сега имат шансове за, дъл... за дългосрочни договори. И е, този срок от 6 месеца в който те трябва да изчакат, вече не се прилага и те могат да бъдат назначени отново след много по-кратък период ера няма правно основание да не а, е, позволи на стари а, е, или на бивши служители да участват в а, е, процедура на подбор за персонала. Моля ви при преразглеждането на регламента за ЕРА тези неща да бъдат взети предвид. Сега назначаването на изпълнителния директор е свързано с следното условие, че след като е изкарал един мандат не може да, да участва в нова процедура за подбор. Така, ам, от друга гледна точка мога да ви кажа, че повторното назначаване на служители в ЕРА е свързано с една много прозрачна процедура. И възстановяването на бивши служители на постовете им не противоречи на разпоредбите. Възстановяването на тези служители на предишните им постове е в интерес на ЕРА и в унисон с преразглеждането на регламента в рамките на ЖП пакета и е абсолютно в унисон и със съществуващата правна рамка. Благодаря ви, благодаря. Имаме пет изказвания на колеги. Сега вече часовникът е решаващ. Много моля е, колегите да кажат е, за кои агенции ще говорят. За две минути колегата Воган. Това е първият оратор. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Първият ми въпрос е към представителя на мрежата от агенции. След това ще задам въпроси на представителите на отделни агенции. Към представителя на мрежата от агенции. Заявихте, че някои агенции изпитват сериозни затруднения при изпълнението на мандата си поради липса на ресурси. Може ли да се спрете по-подробно върху този въпрос? Кои агенции изпитват подобни затруднения? Вторият ми въпрос е свързан с първия. Казахте, че понякога се вменяват допълнителни задачи на агенциите, без обаче да се увеличава капацитетът им това води ли до постигането на по-лоши резултати или дори до провала на проекти? Имате ли такъв опит от миналото? Третият ми въпрос е свързан с процедурите за възлагане на обществени поръчки. Казахте, че комисията би следвало да ви подпомогне, що се отнася до провеждането на тръжни процедури и изпълнението на договори. Би следвало да ви предостави насоки, да изготви показатели. Изискали ли сте от комисията да изготви подобни насоки и показатели, от които да се ползвате в бъдеще? Следващият ми въпрос е към представителя на Института за иновации и технологии, EIT. Явно текучеството на персонала във вашата агенция е доста високо. Защо? Когато ви напускат ваши служители, провеждате ли разговор с тях, за да узнаете какви са мотивите им за напускане? Последният ми въпрос е към представителя на Frontex и се отнася до някои слабости в системата за усъвместяването на данните подавани от доставчиците с регистрите на агенцията ви. Би трябвало, може би, държавите членки да ви предоставят повече помощ в това отношение. Каква помощ ви предоставят държавите членки към момента? Колегата Шмидт за две минути. Благодаря, госпожо председател. Аз имам някои въпроси от общ характер за мрежовите агенции. Искам да попитам тъй като съм нов член на парламента, дали процедурите при изготвянето на бюджета са еднакви за всички агенции. Когато се запознавах с материалите, ми направи впечатление, че бюджетните изисквания са относително различни. Някои изискват повече средства, е, отколкото получават в крайна сметка, други искат по-малко, отколкото получават действителност. Така че за мен това е малко куриозно. По подобен начин стоят нещата и при е, служителите. Ще дам един пример е, с ЕОП. Е Те получават 15, получават 30, 87. Виждате, че разликата е голяма. Другият въпрос, няма ли смисъл в началото има тези мишен репорт от е, пътуванията на директорите на агенциите, да питам, не е ли смислено да се направи една единна схема за изготвяне на доклади? Прави ми впечатление, че по различен начин са структурирани данните за дните, за разходите, е, аз мисля, че е добре да се следва единна схема и след това любимите ми въпроси към е, е, Европейската железопътна агенция, след като новия колега е австриец. Аз пак ще го попитам дали се мисли най-сетне тази проблематика с двете места да се отстрани, да има само едно място едно седалище и е, другия въпрос, който зададох и не съм получила отговор, имаше коментари от Сметната палата, че при търсенето на персонал, когато се обявяват конкурси, се посочват критерии, които при изслушванията не се спазват, също и при назначенията. Мисли ли се да се промени тази процедура? Председателката, благодаря колегата Савама за две минути. Thank you, uh, благодаря, госпожо председател. Извинявам се на унези, на които ще задам въпроси, тъй като ще бъдат доста критични. Първият ми въпрос е към EIT, Института за иновации и технологии. Всъщност това е полувъпрос, полукоментар. в продължение на колко години ще продължавате да участвате в наши заседания тук и ще твърдите, че сте сравнително нова агенция. Знам, че ви задавам доста неудобен въпрос, но искам отговор. Въпрос към Фронтекс. Въпрос много важен от гледна точка на бюджета. Аз бях докладчик за тази агенция миналата година. Тогава получих информация, че някои държави членки не дават достоверна информация за корабите и самолетите патрулиращи на територия попадаща в обхвата на дейността на агенцията. Миналата година представителите на агенцията ме увериха, че правят всичко възможно за избягването на това. Ако, да речем, не се използват корабите и самолетите там, където е необходимо, то засегнатите държави постоянно ще се обръщат към Frontex. Т.е. постоянно ще изискват европейско финансиране за операции, които те биха могли да проведат самостоятелно. Въпросът ми към Frontex е какво предприемате, за да избегнете подобни случаи в бъдеще? Господин Штиховски за две минути. Nejdříve буду мит отаски на všechny агентури. Благодаря ви. Имам няколко въпроса отправени към всички агенции. Първо, както знаете, аз ви посетих в Виена и бях изправен а, пред а, доста критични забележки от моите колеги аз ще продължа там, където господин Салама свърши, но моята критика ще е по-скоро градивна. Искам от вас да ни информирате за вашата работа. Ако трябва нещо да се търси онлайн, то едва ли не трябва да прибягваме към услугите на детектив. Трябва да има уеб страници, които а, да се основават на някакви критерии. Ние поставяме много въпроси, защото ние не знаем какви са отговорите. Не смятам, ам, че някой а, тук изпитва удоволствие от това да задава постоянно въпроси. Да не говорим за слабото изпълнение на бюджета. Не искам следващата година да чувам някакви изказвания от труда ми. Ние сме много млада агенция. Къде а, са вашите интернет страници? А, има две седалища на Еолиса. Това е неефективно. Не се използват социалните медии. Интернет страницата е налична само на английски, но най-сериозното нещо е, че тази агенция има не две, а три седалища в Талин, в Страсбург и в Австрия. Еврофор няма договор а, за ам, седалището а, в Ирландия. Агенцията се справя добре, добре. Това а, от една страна. За ЕСМА нямат интернет страница, която е достъпна на много езици. Нямат фейсбук страница. Защо? И следващият въпрос. Защо м- а, плащате толкова много на вашите длъжностни лица? Защо имат те толкова високи грейдове? Благодаря ви. Колегата Солтът за две минути. Uh, Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса, които ще задам от името на колега, който не може да присъства на заседанието този следобед. Единият въпрос е към представителя на Frontex. Във Frontex има проблем с служителите. Всъщност, Фронтекс не разполага с служители, които да изпълняват определени задачи. Фронтекс се опита да реши проблема с липсата на надлежни механизми за разглеждане на жалби. Всъщност, що се отнася до този проблем, Фронтекс се обосновава с липсата на персонал, въпреки че още от създаването си получава все по-висок бюджет. Според мен проблемът се корени не толкова в липсата на финансиране, а в погрешното поставяне на приоритети. Следващият въпрос е към представителя на органа за безопасност на храните. По време на процедурата за освобождаване от отговорност за 2012 година, Европейският парламент изиска от органа да въведе двугодишен преходен период по отношение на съществени интереси, свързани с селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, например, когато става дума за ръководни позиции в тези два сектора. Може ли да ни информирате за прилагането на тази мярка? Колко служители са били засегнати от нея? Е Благодаря. Сега имаме следния проблем, че трябва да се изкажат представители на всички агенции, обаче трябва да бъдете много кратки. След 3 минути аз ще започна да ви припомням за това. Може би е, да се договорим така, просто в началото да ни кажете някои интересни неща, като увод. Моля. Е. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за зададените въпроси. Благодарим на докладчика за неговия доклад. Първо относно въпроса за ресурсите и дали можем да дадем примери. Има редица примери, но а, няма време. Документ от 2 септември 2014 година, където се посочва, че децентрализираните агенции трябва да изпълняват своите задачи, а, като използват а, предоставените им ресурси. Моят колега Хормондес ще ви даде пример от ежедневието, така че да си създадете представа каква е ситуацията. Относно въпроса, който зададохте, ще ви дам един прост пример. Има и други в документите. Увеличи се броя на езиците. Отделът за писмен превод трябваше да увеличи броя на езиците, които предоставя. В много държави членки има агенции, които се занимават допълнително с тази дейност, така че да могат да бъдат обхванати всичките 28 държави членки. Ние си сътрудничим и с други агенции в рамките на платформата, но ако са необходими някакви ресурси, те трябва да бъдат разходвани. Не... Благодаря ви. Относно тръжните процедури, работим в тясно сътрудничество с комисията. Агентите също могат да работят в по-тясно сътрудничество, да има клъстери от агенции, да отговарят за специфични задачи, да речем с института в Вилнюс или с други агенции. Относно бюджета, въпросът зададен госпожа Смит – ние подготвяме бюджета в агенциите и след това комисията изготвя предложение за цялостния бюджет и го предоставя на, коми... на парламента и на съвета. В хода на този процес могат да се появят някакви пропуски. Вие попитахте до каква степен трябва да участват агенциите в тази процедура. Да, че има възможност за подобрения, да се разяснят някои от въпросите, които бяха повдигнати. Относно доклада, да, можем да видим как той може да бъде изготвен по един по един начин в бъдеще, по-унифициран начин. Това ще е полезно за вас, за да може по-добре да анализирате информацията. Господин Совски, благодаря ви за вашето изказване. Беше ми приятно да ви видя в Виена. Надявам се, че и ваши колеги ще се присъединят в бъдеще към срещите на мрежата. Било то в, наше, в нашето главно седалище или някъде другаде. Е, да, вие сте прав, е, че нашата интернет страница може да бъде подобрена и ви благодаря, че е, вие ни напомняте за това. Добре, добре, че ни а, давате това предложение. Благодаря на докладчика. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря. Предпочитам колегите да попитат и времето за изказване е по-кратко. Господин Керн, заеите. Благодаря. Ще започна с двата въпроса, свързани с изпълнението на бюджета и с нашето изявление, че агенцията ни е сравнително нова. Мисля, че процент... не е толкова лошо постижението ни във връзка с изпълнението на бюджета 97% за 2013 година. А когато казах, че агенцията е сравнително нова, може би не се изразих достатъчно ясно. Нямах представа, че е новосъздадена агенция. Имах предвид одита. Едва от, към момента на одита едва от две години извършвахме операции по безвъзмезна финансова помощ. Така че резултатите от този процес са осезаеми едва сега. Ние значително го усъвършенствахме, нещо, което е отчетено и в констатациите на палатата. С формулировката нова имах предвид процедурата, която води своето начало от 2013-2014 година. Проблемът с текучеството в нашата агенция наистина е съществен. Въведохме процедура за провеждането на последен разговор преди напускането на служителите за да установим защо в миналото имаше толкова голямо текучество. Установихме, че има четири причини за това. Първо, липса на ясни перспективи за кариерно развитие, тъй като в миналото нямаше безсрочни трудови договори, нямаше също така и надлежна процедура за оценка на работата на персонала. Втората причина са сравнително тежките условия на работа, условия белязани от голяма липса на стабилност на ниво управление, както и високо натоварване. Трето, сравнително непривлекателният размер на трудовото възнаграждение. В Унгария Европейският съюз прилага коефициент на коригиране на трудовото възнаграждение, т.е. трудовите възнаграждения там са доста по-низки в сравнение с средните за Съюза. По първите причини, които упоменах, предприехме редица мерки за намаляване на текучеството. Извършихме одит на ниво управление, предприехме и редица надлежни действия. Преразгледахме системата си за оценка на работата на персонала и прекласифициране. В резултат от тези мерки вече сме свидетели на положителна тенденция. От миналото лято насам нямаме напуснали служители, дори се увеличи броят на служителите ни. Очакваме до края на тази година да разполагаме с пълния брой служители. Представителя на Frontex. Благодаря, госпожо председател. Относно въпроса за слабостите. Ам, обществените органи нямат централизирана система за управление и за това е трудно да бъдат съгласувани гласувани отделните становища. През лятото на 2014 година е имало подбор на доставчици. Имало отправяне на въпроси към тях и голяма част от тях са отговорили. Относно счетоводната система, Италия е страната, в която се извършват голяма част от нашите операции. Изпълнението на отделните безвъзмезни помощи извърш, извършва по децентрализиран начин. Frontex, за съжаление, няма въздействие върху решенията взети на национално ниво за това как да се извършва трудничеството с Frontex. Относно на личността на технически активи. ни обявяваме обществена поръчка за набирането на ресурси, на технически ресурси. Имаме предвид техническите активи на държавите членки и техническите способности на държавите членки така че тези ресурси да се използват по време на изпълнението на операциите. Правим каквото можем, за да не се допускат грешки. Относно напълно функциониращ механизъм за разглеждането на оплакванията, Не сме отказвали да пускаме в действие този механизъм поради липса на ресурси. Това, което ние поискахме е Европейския омбудсман да обясни фокуса и обхвата на този напълно функциониращ механизъм, свързан с разглеждане на оплакванията. Ние имаме мандат за да създадем такъв механизъм и тук ставаше въпрос за даване на пояснение от страна на Европейския омбудсман. Относно следващия въпрос, ние имаме интернет страница, имаме Фейсбук, не на самия Frontex, имаме канал в YouTube и сме много активни в Twitter. Това е мога да, което мога да кажа по социалните мрежи. E Господин Текаловски от името на e ЕОЛИЗ. Е, Благодаря, госпожо председател. Трите седалища на агенцията са закрепени в устава ни, в регламента за нашето създаване. Не можем да променим това към момента, въпреки че добре осъзнаваме какви административни разходи проистичат от трите седалища. Опитваме се да използваме ресурсите си колкото се може по-ефективно, например чрез провеждането на видеоконференции между Страсбург и Талин. В седалището ни в Австрия няма служители на безсрочен трудов договор. Още в средата на 2014 година създадохме своя страница в интернет. Да, към момента тя е достъпна само на един език. Предвижда се през 2015 година да е достъпна на английски, френски, немски и естонски. Госпожа Рос от ЕСМА. Äh, Също по същата тема за веб страницата ние преминаваме през един процес на подобряване на тази веб страница. И, и, извинете, че говоря немски, преминавам на английски. Äh, ние ще подобрим нашата интернет страница. Започнахме проект в тази връзка. Основната страница ни е на английски, но се опитваме да uh, Правим писмен превод на основните ни документи на други езици. Все още нямаме Facebook профил. В LinkedIn и в Twitter сме активни, но е наистина удачно това предложение за профил във Facebook. Относно високите грейдове на служители, не знам дали отнасяте към мен този въпрос, защото нямам такава информация относно ЕСМА, но двустранно можем да разясним този въпрос. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, first of all, I would like to come back to the... Европейската железопътна агенция. Нека се върна на въпроса на госпожа Шмидт, който тя зададе пет пъти на заседанието на Комисията по транспорт миналата седмица. Нека още веднъж заявя, че дейността на Европейската железопътна агенция е съсредоточена в Валенсиен, Целият ни персонал е разположен в централата ни там. В Лил разполагаме с конферентна инфраструктура. Този режим се основава на решение взето на политическо ниво. Ако вие, политиците, желаете да го промените, моля, вземете съответното решение, което ние ще изпълним в надлежния срок. По втория ви въпрос за процедурите за набиране на служители, разгледахме този въпрос под мое ръководство. Ще обвържем процедурата по обявяване на вакантно място с процедурата на подбор и назначаването. Ще има еднакви критерии, които ще се прилагат и на трите етапа. Към момента работим и по подобряването на страницата си в интернет. Ще приемем с удоволствие всякакви предложения от ваша страна. Благодаря, няма други желаящи да вземат е, думата. Искам да попитам всъщност представител на Сметната палата, желая ли думата? Ще коментирам само по въпросът повдигнат господин Шолц за конфликта на интереси. Искам да кажа, че Сметната палата следи този въпрос включително и при свършването на аудит на агенциите. Относно, относно ЕСФА нямаме основание да правим някакъв коментар, свързан с конфликт на интереси, но ние знаем, че те всъщност са отбелязали напредък при изпълнението на политиките и правилата, за да избегнат всякакъв риск за конфликт на интереси. Относно доклада за последващите мерки и конфликта на интереси, Сметната палата обикновена, обикновено дава достатъчно време, което да измине от изготвянето на специалния доклад до прилагането на последващите мерки в тази годишната работна програма или в другата годишна програма това няма да бъде отбелязано, но аз ще си отбележа този въпрос за последващите мерки. От името на Европейската комисия ще вземе ли някой думата? Има представители на много генерални дирекции. Иска ли някой от вас думата? Не? Искам да благодаря все пак, че сте тук сред нас. Исках да дам думата на докладчика, но той явно не я иска. Искам да благодаря на агенциите а, за това, че бяха тук при обсъждането на точка номер 9 от дневния ни ред. Ако има допълнителни въпроси, които не са били зададени, може да ги изпратите на секретарията и ние ще ги препратим към съответната агенция. Така преминаваме към десета точка. Тя е свързана с обожаваната отговорност за връзка с изпълнението на бюджета за 2013 година на съвместните предприятия. Тук са ИТА и ИМИ също, термоядрен синтез за енергия също е представен. Also ich möchte, ich unterbreche Sie unge... Не искам да ви прекъсвам, но трябва да продължим. Така че ще е добре. Моля ви се, напуснете безшумно залата. Ich würde gerne weitermachen, weil wir weitermachen müssen. Много ми се ще да можем да продължим. Please, could you please, could you please leave the room? Бихте ли напуснали залата без да вдигате шум? Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Please. Mr. Galea, the floor is yours. Thanks. Господин Галея, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на комисията КОНТ. Официалният вестник на ЕС на 16 декември 2000 2013 година изключително се занима с годишните доклади на Сметната палата, свързани с законността и ам, точността на финансовите транзакции през 2013 година. И в този случай има обобщение, а, което представя съответните доклади. Съвместните предприятия са публично-частни партньорства, които съвместно с комисията, промишлеността, академичните среди и държавите членки изпълняват определени проекти. Публично-правните партньори допринасят за финансирането на съвместните предприятия, без да се налага Европейския съюз да предоставя финансиране чрез комисията. Тези съвместни предприятия играят много важна роля за научно изобателската и развойна дейност. Работят в областта на развитието на термоядрена енергия, използването на водорода, за постигане на по-чист транспорт, иновативни медицински изделия и компютърни системи. Европейският съюз дава своя ценен принос във всички тези области, които са от жизненно важно значение за европейските граждани. Иновациите и изследванията са двигателя за създаване на развитие и растеж. Одита за 2013 година включваше комбинация от финансов одит и одит за съответствието. Доклада на Сметната палата слага акцент върху експост одита, който е извършен на съвместните предприятия от външни одитни фирми. Този експост одит е контролен инструмент за гарантиране на точността на разходите и допустимостта на разходите, направени от съвместните предприятия. Сметната палата заключи, че всички съвместни предприятия имат надежни финансови транзакции. Едно от ам, съвместните предприятия а, има резерва по отношение на редовността на една от своите сметки. като резервите, изразени в Сметната палата, са свързани с експост аудитирането. Експост аудитирането на а, иновативни медицински изделия и а, прага на същественост от 2% е бил прекрачен. Имало е сметка от 2012 година, която показва това. Нивото на грешките е намаляло от 5,2% през 2012 година, 2,3% през 2013 година. Относно теми си ИНЯК, експос одита е бил делегиран на, от националният финансиращ орган. Стратегията обаче не е била достатъчна, за да се заключи дали контролният инструмент е действал ефективно. Постигнат е напредък в сравнение с ситуацията от 2012 година. И относно предоставянето на информация от националният финансиращ орган. Има и друго ново съвместно предприятие Excel, което е създало след сливането на ЕНИАК и Артемис и то е било подложено на аудит, както и останалите съвместни предприятия. Тази промяна трябва да е, помогне на Excel. да улесни процедурата за делегирането на, на експост аудити от националните органи. Относно разходите за ИТЕР, този въпрос е много важен и Сметната палата реши през 2013 година да привлече вниманието към специфичния годишен доклад. За да се привлече вниманието към въпрос, който от ам, не дава повод за становище с резерви, но все пак трябва да се очертае неговото значение. Има възможност за внасяне на подобрение по отношение на вътрешната контролна система, изпълнението на бюджета, и други въпроси, свързани с мониторинга и докладването. Тези коментари е, са много подробни, свързани с, с докладването и са включени в е, обобщения вариант на докладите за съвместните предприятия. Все още има възможност за подобряване на процедурите и най-вече по отношение на изпълнението на стратегията за експост аудитите и що се отнася до кон... контролния механизъм. Сметната палата проучи препоръките на комисията и е, оцени, че те са положителни за, всяка, за всяко едно от съвместните предприятия. Ще кажа нещо, което е свързано с промените, които засягат оперативната рамка на двете съвместни предприятия и на начина по който Сметната палата иска да процедира по отношение на своите одити в близкото бъдеще. През май 2014 година съвета одобри регламент за следващото поколение от съвместни предприятия, които ще оперират в рамките на Хоризонт 2020. Тези като се вземат предвид биоенергите и преминаването към ЖП а, транспорт. Предложението е както за агенциите на Европейския съюз, така и съвместните предприятия, които функционират съгласно член 208 от финансовия регламент, техните сметки да бъдат аудитирани от външна фирма от, за финансовата 2014 година. Тези външни аудитори ще доставят своето мнение за, надлежност, за надежността на финансовите сметки. Благодаря ви. Благодаря. Намираме се в неприятна ситуация, защото времето е малко, поради което ви моля да се концентрирате върху 3 минути в своите изказвания. Много ви моля не четете, няма да ви стигне времето, а просто информирайте ни за най-съществените резултати. За Ексел говори е, Хавел. Моля. Uh, it is indeed uh, uh, not the first time. Наистина, не за пръв път Европейската сметна палата излиза с аудиторско становище с резерви относно законността и редовността на нашите операции. Нека ви припомня, че държавите членки се финансират непреките действия в рамките на нашите структури. Финансират ги в много по-висок размер от Европейския съюз. като се има предвид това, не е възможно да се направи оценка на работата на националните органи за финансиране, без те да бъдат обект на одит. Но, съгласно основния законодателен акт, нашето съвместно предприятие няма правомощия за подобен одит. Затова вменихме правомощията за последваща аудиторска проверка на националните органи. Сметната палата призна, признава, че националните процедури за удостоверяване на разходите и издаването на заверка за достоверността и точността на отчетите не са на достатъчно добро ниво. През 2013 година проверихме броя на операциите, които са обект на последващ одит на ниво държави членки. Установихме, че делът на тези операции е над 50% процентът на грешки за тях бе много нисък. Нямаме точни данни обаче за процедурите, които използват държавите членки, за да стигнат до тези заключения. Опитахме се през 2013 година да изготвим контролен списък с основните елементи на последващата аудиторска проверка, в резултат от която се издава удостоверение за верността и точността на отчетите. Споделихме този списък с Сметната палата и националните финансиращи органи. Направихме оценка на Австрия и Белгия, средно големи вносители, Германия голям вносител и Румъния голя, по-малък вносител. На тези държави се падат 54,5% от безвъзмезната финансова помощ, която предоставяме. Имаме достатъчно основание да смятаме, че отчетите на тези държави са точни и достоверни. Нека ви припомня, че изпълняваме тези функции в добавка към останалите си задачи. На 1 октомври поканихме тук в Брюксел представители на националните финансиращи органи, представители на Европейската комисия и на Европейската сметна палата. Те участваха в семинар, целящ обмен на опит на ниво системи за контрол. Изложиха също така своите очаквания и споделиха най-добри практики. Ще продължим да работим в този формат. Да се надяваме, че доказателствата, с които ще разполагаме следващия път, ще са достатъчни за сметната палата. От името на информационната система за вътрешния пазар. Е, Благодаря ви. Искам да благодаря на Сметната палата за положителен доклад като цяло. Отбелязан е напредък от последното освобождаването отговорност. Може би сте забелязали, че нивото на грешки е паднало от 5,8% на, а, до, от 5,8 на 3,2% през 2013 година. Целта е 2%, разбира се, но като цяло има постигнат напредък. Нивото на грешки се дължи на навлизането на нови Организации, които нямат много опит в тази насока, да речем като пенсионните организации, ни се опитваме да им окажем съдействие, за да могат по-добре да изпълняват правилата. Ние разполагаме с насоки, които са публикувани на нашата интернет страница, осигуряваме и обучение за МСП и за други бенефициери. Тези обучения ще продължат. Последното обучение беше проведено през ноември. Участваха 60 лица. Друго обучение е планирано за март. Предвиждаме и корективни мерки за, за възстановяването на отпуснатите средства. В момента се занимаваме и с програмата за разглеждането на, на оплакванията. Извършва се одит на жалбите на 40% от тях. Бюджетът ни се изпълнява добре и а, показва, че има строго финансово управление. Трябва да се види е, дали предприятите мерки са довели до положителни резултати за обществото като цяло, да се видят какви са ползите, дали има нови потребности, на които трябва да бъде откликнато, дали в областта на научните изследвания е, средата е достатъчно конкурентоспособна. Благодаря ви от името на ИТА сега. Uh, Уважаема госпожо председател, уважаеми докладчици, уважаеми членове на комисията, благодаря ви за възможността да представя нашите постижения и да ги обвържа с констатациите на Сметната палата. Проектът ИТЕР е международен проект за научно-изследователска дейност, изключително широко мащабен проект, в който участват седем партньори от различни части на света. Тези седем партньори са създали седем различни организации. Проектът за термоядрен синтез е една от тях. Ръководната ни организация е организацията за ИТЕР. Каква е целта на проекта? Целта е да се използва термоядреният синтез като нов източник на енергия. Това ще допринесе за борбата срещу измененията в климата, както и за сигурността на енергоисточниците. Не на последно място ще стимулираме заетостта, ще послужим и като двигател за новаторството. Ще разработим високо развити технологии, които ще ни дадат конкурентно предимство. Този проект е предизвикателство от технологическа гледна точка. Става дума освен това за единствено порода си сътрудничество в международен мащаб, в което участват седем партньори от различни части на света. Предизвикателствата са не само от технологическа гледна точка, но и от гледна точка на управлението. Имаме обща рамка за резултатите, които трябва да постигнем, но отделните организации по места предприемат индивидуални действия. бе извършена оценка на организационната ни структура, в резултат от която бяха установени някои слабости. Структурирането не е на нивото, на което би ни се искало да бъдем. Има редица предизвикателства, не на последно място и във връзка с разходите. Инцидентът в Фукушима от 2011 година повлия върху работата ни. Бяха въведени по-строги технически изисквания с цел гарантиране на по-голяма безопасност. Сметната палата обръща внимание на разходите, проистичащи от проекта ИТЕР. Разходите са неразривно свързани с графика ни на работа. Настоящият график не е реалистичен. Всички 8 организации, националните структури, както и централната организация ИТЕР, признават, че графикът не е реалистичен. Това е констатацията и в резултат от независими външни оценки. Графика трябва да бъде изменен, тъй като настъпват промени в условията, при които работим, промени в изискванията към нас. Трябва да се отчете и факта, че става дума за изключително широко мащабен, единствен по рода си проект в световен мащаб преразглеждаме графика си. Ще представим преразгледания график на Международния съвет на ИТР, който ще се проведе през юни тази година. След като преразгледаме графика си, би следвало и задълбочено да преразгледаме прогнозните си разходи. Има пряка връзка между прогнозата за разходите и графика ни на работа. Прогнозният разчет на разходите е свързан и с настъпващи неочаквани обрати. Стремим се като използваме всички налични инструменти, да не надхвърляме зададения горен прак за разходите. Благодаря. Докладчикът за Excel е господин Чарнецки, докладчик за ИТЕР и за съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства, също господин Чернецки. Имате думата. It's really late and is the reason that speak very shortly. Uh, Наистина е късно, за това ще съм съвсем кратък. Три конкретни въпроса за Excel, Artemis и ENIAC. Тези три съвместни предприятия получиха аудиторско становище с резерви от Европейската сметна палата, при това три поредни пъти. Признаваме значимите действия предприятия от тези три съвместни предприятия за решаването на нерешените проблеми. Въпреки това и през 2013 година Сметната палата излезе с становище с резерви поради недостатъци в стратегията за последващ одит. Като се има предвид колко много становища с резерви вече е постановила Сметната палата, какви коригиращи действия предприемате? какви действия предприема съвместно предприятие Excel, за да избегнем подобни проблеми. Сметната палата взела ли е предвид, че парламентът вече е изискал от нея да излезе с становище за точността и достоверността на отчетите. Съвместната технологична инициатива за иновативни лекарства. За втора поредна година процентът на грешки там е над прага на същественост от 2%. Сметната палата излезе с становище с резерви за трети пореден път. Въпреки, че процентът на грешки намаля в сравнение с предходната година, какви допълнителни мерки се предвиждат от съвместната технологична инициатива за намаляването на процента на грешки до приемливо ниво? Следващият ми въпрос е свързан с системата на счетоводна отчетност. Тя все още не обхваща последващите заверки, въпреки че Сметната палата отчита, че има проблем с тях. Кога възнамерява съвместната технологична инициатива да реши този проблем? Имам Имам два-три кратки въпроса към ИТЕР, като имаме предвид, че времето доста напредна. Първо въпрос, който вие споменахте, е свързан с графика за отбелязване на предък и кога ще е, приключат действията. Може ли да ни е, кажете какво знаете сега? Разбира се, графика беше представен през юни. Друго Искам да попитам за политиката, свързана с правата за интелектуалната собственост. Сметната палата изрази някои резерви по предприятия подход. Може ли да кажете защо сте избрали този начин за подхождане към ам, правата за интелектуалната собственост? Има споразумение което е подписано през 2007 от кралят на Испания, за да имате по-постоянно седалище на ваше разположение и Направено ли е всичко, за да могат да бъдат намалени вашите разходи по това перо? Моля ви, нека да се изказвате по-кратко. Колегата Шолт. Hvala благодаря ви, госпожо председател. И аз искам да се спра върху ИТЕР. Според нас, това е една от програмите с най-неефективно управление на финансовите средства. Става дума за програми финансирани от Европейския съюз. През 2011 година разходите за ИТЕР надхвърлиха договорения таван. Имаме основание да вярваме, че в бъдеще финансирането на тази програма няма да бъде достатъчно. Няма да намалее бюджетът на ИТЕР по новата многогодишна финансова рамка. Вероятно е обаче да има съкръщение на бюджета след 2020 година. Програмата ИТЕР никак не се управлява добре в финансово отношение. Не знаем дали тя ще доведе до каквито и да било резултати. Можете ли да представите аргументи, с които да ни убедите, че си заслужава да се инвестира в тази програма? Става дума за изключително мащабна програма което буди загриженост у нас. Подобни програми с огромни мащаби могат да излязат извън контрол. Затова трябва да упражняваме изключително ефективен контрол върху тяхното изпълнение, не само чрез Европейската сметна палата, но и възползвайки се от потенциала на други институции. Не знам дали действащите по настоящен показатели са достатъчни за извършването на оценка на дейността на вашата програма. Благодаря. Аз също се включих в списъка на изказващите се. Аз искам да попитам какво а, става във връзка с резервата при ИНИ. 59,4 милиона евро. Това е свързано с а, cost claims най-вече това всъщност е и основната част от публично-частните партньорства. Искам да попитам какво става? Европейския съюз внася своя дял, но частните партньори не. Аз бях малко загрижена, защото всъщност това вече засяга нещата в тяхната същност. Искам да попитам дали има достатъчно информация, защото аз търсих много, но намерих твърде малко информация. Искам да започна с Ексел господин Вилт. Uh, Благодаря ви. Първият въпрос е свързан с мерките, които са предприяти, за да се е, смъкчат последствията от проблема. През 2001 година беше първото становище с резерви и ем, стратегията, която следват националните органи, следват е, принципа на средносрочното финансиране, отколкото окончателното такова. един от двете съвместни предприятия, Артемис, промени своята стратегия, свързана с последващите проверки и беше решено, въпреки че проектите не са, свърз... не са стигнали до определения период, националните органи трябва да проверят всичките транзакции възоснова на представителни извадки. Използвахме рамкова програма номер 7 много бърз отговор получихме от националните органи, които казаха, че съгласно техните процедури финансовите транзакции са редовни, грешките са били коригирани, но не се е стигнало до възстановяване на суми, защото не е било извършено окончателното плащане. През следващата година продължихме да правим представителни извадки. Първият проект вече беше на, към своя край, край, проектът на Артемис и имаше допълнителна стъпка, свързана с сертифициране от страна на държавите членки. И в края на проекта са извършвани проверки започвахме да събираме информация за ам, последващите проверки, които са направени в края на проекта. Резултатите показаха, че повечето държави а, членки ам, извършват проверка на 100%, а не само възоснова на представителни извадки. Процента на одитите е доста висок. Да, Сметната палата продължи да, из, да издава становища с резерви, които ем, бяха свързани с самите процедури при извършването на последващите проверки от страна на държавите членки. Това се случи през 2013 година и това е през 2014 година ние извършихме оценка на всичките одитни процедури, на по-голяма част от тях. 54% от транзакциите са били оценени през 2014 година и продължаваме да го правим. И се надяваме, че това ще е достатъчно. Очакваме, че резултатите събрани от последващите проверки и сертификатите и сертификатите, които се издават в края на проекта, ще ни дадат възможност да а, оценим ситуацията. Ако мерките не са достатъчни, ние ще използваме всички други възможности на 100%. Съвместни новото съвместно предприятие пое активите на Артемис и Еняк и продължаваме да се придържаме към същите финансови правила, каквито са под, в рамките на ам, РП-7. Ще продължаваме да оценяваме процедурите и ще ам, се опитаме да засилим нивото на редовност на извършените транзакции. Ние няма да приемем да им каквито да е било несъответствия. Thank you, Madam Chairman. Благодаря, госпожо председател. По първия въпрос за процента на грешки. Както виждате, той намаля значително през изминалата година. Към момента възлиза на 2,3%. Според нас процентът на грешки намаля в резултат от предприятите от нас действия. Ще продължим с вече започнатите мерки, като заложим най-вече на превенцията. Например, чрез организирането на семинари по финансови въпроси. Ще продължим редовно да актуализираме насоките си в областта на финансите. Те са публикувани на страницата ни в интернет. Ще намалим и потенциалния риск при предварителната оценка на финансови отчети и отчети за разходи. Ще се опитаме и максимално да намалим тежеста за бенефициентите. Извършваме последващ одит на 40% от разходните декларации на бенефициентите. Това е доста висок процент. Размерът на възстановяванията през 2013 година бе 251 000 евро. Участващите бенефициенти ще бъдат информирани за допуснатите от тях грешки. Така ще избегнем подобни грешки в бъдеще. Валидирането на системите за счетоводна отчетност бяха проведени два широко обхватни процеса по валидиране през 2011 и 2012 година. Следващият такъв процес, отнасящ се до резултатите от последващия одит, ще бъде проведен през третата, третото четиримесечие на 2015 година. На последния ви въпрос ще трябва да отговоря писменно, тъй като съвсем отскоро изпълнявам функциите на изпълнителен директор. По-точно от 16 декември насам. Нямам по подробна информация за въпросните 49 милиона евро. Знаем, че през 2013 година са били извършени междинни плащания в размер от 59 милиона евро. А през 2013 година сме натрупали резерв за административни разходи. Сумите, за които става дума, са обект на постоянни проверки и валидиране. Ще ви предоставим допълнителна информация при необходимост. Итер за 4 минути. Благодаря ви. Първо въпроса за сроковете. Вече ви казах, че сегашните срокове са нереалистични и Европейската комисия постави този въпрос на останалите участващи страни. Продължителността на отделните работи не е била определена от тези, които изпълняват отделните действия, ами от други, тези, които вършат работата, никога не са имали възможност да кажат, че сроковете не са реалистични предвид ресурсите. Направено е по друг начин. Тези, които изпълняват действията, не са могли да... Сега вече са дали своето мнение за, продължител... Продължител... за продължителността на действията и това е залегнало в базата данни. Нашите финансови и човешки ресурси а, са мобилизирани, за да се ускорят действията. Необходимо ни е време до това лято. ИТА и АЙО имат нов генерален директор, който ще встъпи в длъжност следващия месец. За първи път това е европеец и той ще поема отговорността за този по-реалистичен график. Относно въпроса за инвестициите и за ползите от нашата работа. ИТЕР и ам, Програмата за термоядрен синтез, разбира се, представляват голям риск. Ако успеем, ще се стигне до там, че ще, е, ще стигне до там, че ще се използват високи технологии, от които има нужда Европейския съюз. И това е метод, който няма въздействие нито върху околната среда, нито върху климата. Това ще засегне световната економика. Нека ви кажа. Е, седемте партньори в ИТЕР работят много усърдно и разбира се, инвестицията в нас си заслужава. И, е, изчисляваме разходите много внимателно Централната организация отговаря за голяма част от разходите и за това е важно да а, имаме ясни цели. В доклада са очертани отделните мерки и няма да губя време за тях. Необходими са механизми за изчисляване на разходите. Това сме го правили на много нива и не на последно на системно ниво. На договорно ниво трябва да се разбере по какъв начин системата за обществените поръчки се разбива на отделни договори, за да отговаря на пазарната ситуация. Ние с други думи, оценяваме разходите, но не за много години напред, защото а, те вече може да не са актуални, когато се стигне до изпълнението. Раз, а, критиката е, че на договорно ниво разходите не са представени по един уеднаквен начин. И на мен това не ми харесва и искам да се промени, но това изисква време. Ние ем, се опитваме да внесем една децентрализ... децентрализирана система сред екипите, които се занимават с финансовата страна. Относно политиката за правата за интелектуалната собственост създаваме иновации възоснова на това, което най-добре се знае в тази област. Ние искаме нашите изпълнители да имат изключителни права, що се отнася до термоядрената енергия така че иновациите да се върнат обратно на пазара. Това е добре и за обществото, и за всички останали. Разбира се, но има нужда от специфичен достъп до тези данни за термоядрената енергия. Новата политика за интелектуалните права ще... Е, да, е, ораторът е прекъснат от председателя. Благодаря ви. Всякаква друга информация може да ни представите в писмен вид и така. дали докладчикът иска думата? Не. Сметната палата също не. Благодаря на всички представители на съвместните предприятия. Съжалявам, че трябваше да ви ограничим времето, но в близко бъдеще ще ам, ви предоставим повече време. За следващата точка от дневния ред тук ще дойдат а, сред нас колегите от Комисията по транспорт и Дерек Воган ще поеме председателството. Аз трябва да тръгна. Добре дошли на колегите от Комисията по транспорт. Okay, colleagues, perhaps we can uh, move to the next item, which I think is the, the highlight. Господин Вон, колеги, нека преминем към следващата точка, която е и гвоздеят на програмата ни за деня специален доклад за освобождаване от отговорност във връзка с изграждането на летишна инфраструктура, финансирана от Европейския съюз. Днес сред нас е председателят на Комисията по транспорт, господин Крамер, заедно с други колеги, членове на тази комисия. Тук в Комисията по бюджетен контрол много сериозно подхождаме към специалните доклади. Толкова сериозно, че Считаме за необходимо провеждането на съвместни заседания с колеги от съответната ресорна комисия. Господин Крамер, давам ви думата за уводно изложение. Благодаря за добрия пример и за доброто сътрудничество за подготвяне на това заседание и също така, че се даде възможност за общо разискване между членовете на комисиите Тран и Конт. Е, всички членове на Комисията по транспорт бяха поканени. Виждам някои от тях тук и за това се радвам, че ще проследят нашия дебат. Позволете ми в началото да кажа няколко думи за доклада на Сметната палата. Много хубав доклад. Наистина много хубав доклад. Не го очаквах, но съм оптимист и много ви благодаря за този доклад. Качеството на доклада за мен лично е ужасно и е, е наистина е, отчаиващо да се чете колко лошо се влагат европейски прани за летишна инфраструктура. Много малки е, регионални летища са близо до големи летища или до по-големи регионални летища. И е, всъщност твърде малко пътници и твърде малко полети имат, за да могат да работят на печалба. Аз идвам от Германия. В този доклад не са проучвани германски летища, обаче мога да ви кажа, че и в Германия нещата не изглеждат по друг начин. Е, вие вероятно сте чули за това ужасно летище Касъл Канзъл. 270 е, милиона разходи за да го построят. Миналата година 8,1 милиона евро дефицит и това летище се намира в близост до Падербон, Кановер, Ерфурт и Дортмунд. Е, това са градове в близост до 5 летища, които са на 80-90 км от друго. До тези летища може да се отиде директно до Франкфурт Майн и там вече има достатъчно преки връзки, които са възможни. Е, това летище днес е, всъщност е, прилича на стоянка на таксита. 270 милиона за стоянка за таксита. Това наистина е ужасно, обаче това е тъжна европейска и европейска и германска реалност. Познавате летището в Кордоба, 7000 пасажири, пътници а се очакваха 180 000. И за това беше важно да се направи един анализ и и да се види къде са грешките, за да не бъдат повтаряни. В Германия има една пословица. Е, човек трябва да учи от грешките си, е, обаче е, не винаги това е достатъчно. Наистина трябва да се отбележи, че при осъществяването на проекти в 17 от 20 случаи има забавене на проектите. Знаете случая в Берлин, като германец не трябва да се оплаквам. Повече от половината от нова построената инфраструктура не се използва оптимално. Вашия докладчик, който в момента е председател, може би ще даде повече сведения. Аз мисля, че не можем да приемем и трябва да си помислим заедно как е, в бъдеще по-добре да финансираме е, проекти за летишна структура, най-вече като се има предвид новия инвестиционен план, който ще предвижда и финансиране на транспорти и проекти. Аз ще ви дам примери за ужасни е, случаи от Берлин до Варшава, където е, преди войната е, влакът пътуваше за 2 часа и половина, сега пътува 5 часа сега тази ЖП линия е закрита, защото автобусът е по-бърз. Може би с 100 000 евро субвенция на година може да се спаси тази отсечка. 2016 Брес, Вроцлав ще бъде културна столица на Европа. Това е задраскано. Този критерий, ако навсякъде се прилага в Германия от 23 международни летища, 17 трябва да се заличат, защото работят на дефицит дефицит. Значи 17 от 23 международни летища в Германия имат дефицит. И като се знае, че авиокомпаниите всяка година се подкрепят с 30 милиарда евро годишно от данакоплаците, и, защото не плащат ДДС в международен аспект и цените на керосина също играят влияние, виждате, че тук просто не действат пазарните правила. Това е чисто субсидиране, трябва да се спре, защото са пари на данакоплатеца, които се печелят с много труд. Така че една добра европейска стратегия за летишната инфраструктура би била добра. Някои държави членки е, трябва да напишат домашните си вкъщи. Слава Богу, комисията каза, че тези субсидии трябва да се върнат. Те са незаконни, е, след като е, има неплатежоспособност при строежа на два моста. Аз се радвам, че ще има разискване по този въпрос. Благодаря много за поканата. Очаквам с нетърпение нетърпение дебата по тази тема. Uh, благодаря ви, господин Крамер. Мисля, че вашата загриженост до голяма част ще бъде споделена и от колегите от Комисията по бюджетен контрол. Сега е, може би, подходящият момент да дадем думата на представителя на Европейската сметна палата, господин Пуфан. Благодаря, е, уважаеми господин Воган, уважаеми е, господин Крамер, дами и господа, е, членове на комисията, също така и представители на други заинтересовани страти. Аз искам също да поздравя и господин Дарек Вонан като докладчик и благодаря също за това, че ми давате възможност да представя специалния доклад 21 от 2014 година инвестициите в летишната инфраструктура. Става дума за един важен сектор. 2,3 милиона лица използват европейските летища всеки ден и основната платформа, летишна платформа, допринася за 42% от целия трафик в Европа, докато местните е, летища не се използват е, повече от 4% от пътниците. Секторът е, са заети пряко или непряко почти 2 милиона души и летищата и авиокомпаниите допринасят за 51 милиона годи... милиарда годишно в Европа като приход. И сега този аудит на Сметната палата има за цел да определи дали има необходимост към преминаване на инвестиции, ако преди това е, са завършени строителните работи и това в рамките на бюджетната рамка и дали тези инфраструктури след това се използват. Ние също така Аудитирахме дали тези инвестиции са довели до увеличаване броя на пътниците, подобряване на състоянието като цяло. Това е един от основните въпроси. Друг основен въпрос е да се знае дали летищата, финансирани от Европейския съюз, са жизнеспособни в финансово отношение и дали това се отразява върху създаването на работни места. За да получим отговор на нашите въпроси, ние контролирахме 20 летища в 5 държави членки Испания, Италия, Гърция, Испания и Полша и 6,666 милиона в рамките на, от Кохезионния фонд и голяма част от сумата беше аудитирана и това ни даде повод за следните констатации. Е, в повечето случаи беше необходимо да се разработи инфраструктурата в 10 е, до 14 е, летища терминалите бяха конструирани предварително. Около 14 летища имаха нужда от нови терминали, за да функционират и обратното разширяването на терминалите на две е, летища, финансирани от Европейския съюз на стоеност 11 милиона евро, не беше необходимо. Половината от е, случаите на разширяване на пистите беше необходимо, обаче това не беше установено в три случая. Като цяло Сметната палата установява, че в 9 от 20 е, аудитирани летища повечето проекти е, не бяха изобщо използвани. Това представлява 28% 129 е, милиона евро европейски е, субсидии, които са за летищата и тези летища ние ги аудитирахме. Всичко беше построено както се предвижда. Сметната палата установява, че всички проекти, само един е приключен, има обаче е, забавяне в строителните работи и е, завършването на е, инфраструктурите. Средното забавяне е 23 месеца и е, разходите са превишени. Това също се констатира в 9 летища. Е, става дума за допълнителни разходи е, 95,5 е, е, милиона евро е, в сравнение с първоначално предвидените разходи. Е, е, размерът на строителните работи беше също е, аудитиран. Е, Сметната палата установи, че е, е, често се превишава референтната стойност е, 104 пътника на квадратен метър годишно. Е, само 4 летища отговарят на този показател и е, също така каква степен е, растеж беше необходима. Това не беше реализирано. Голяма част от планирането е било твърде оптимистично и е, всъщност се предполага, че ще има повече пътници в бъдеще. Освен това, е, Сметната палата констатира, че само 4 случая на разширяване на инфраструктурата отговарят на реалните нужди, докато е, има много голем капацитет, който е създаден през в другите 11 аудитирани летища. Повече от половината, 55%, т.е. 255 милиона евро са посветени на големи и ненужни инфраструктури Можем да потвърдим, че по-голямата част от е, изградените ми инфраструктури с европейски средства се използват, но само 338 е, е, милиона евро са били инвестирани в инфраструктура, която се използва по в момента на одита можем да установим, че е, инвестициите представляват, е, има добро съотношение ефективност разходи Понякога а, ние сравнявахме предвидените разходи за допълнителен пътник, а, докато а, им, по време като бяха използвани последните информации във връзка с а, инвестициите за, един, за едно летище, реалните разходи за пътник бяха по-високи, отколкото тези определени в стадия на планиране, докато за 7 други разходите бяха почти два пъти по-големи от предвидените е, сега тези летища дали е, могат е, да функционират добре е, Сметната палата е, анализира финансовото състояние на летищата. Само 4 от 20 летища е, работят рентабилно за този период и това предполага, че може да се постигне финансово равновесие в средни срокове, обаче има много големи разходи между 2010 и 2012 година. Анализът показва също, че се предвиждат 100 000 пътници годишно годишно, 130 евро на пътник. Като цяло става дума за малки регионални летища, които трудно е, могат да извършват своята дейност без е, публични средства. И е, сега какъв е резултата? Е, Сметната палата констатира, че е, само 10 от 20 летища са успяли да увеличат броя на пътниците между 2007 и 2013 година е, и е, също така създаването на работни места и економическия растеж е, се е, смятат за добра причина да се инвестира в летища. Е, освен това, е, бяха създадени някои работни места благодарение на европейските инвестиции. В крайна сметка не може да се направи връзка между малкия брой нови работни места с европейските средства, освен в четири летища. Само там има такава връзка европейски инвестиции и работни места. Е, освен това, е, мога да кажа, че е, цифрите са посочени много точно в доклада. По сега, предвижданията за броя на пътниците е, също така инвестиране в е, много близки едно до друго летища, липсва координация е, между държавите членки в тази връзка. В момента, в който са взети решения за инвестиции, само пет държави членки са имали стратегически виждания за бъдещето на летищната инфраструктура. Комисията а, не знае какво всъщност става в тази връзка. Функционирането на системата за изготвяне на доклади в рамките на споделеното управление не позволява на комисията да има глобална визия всички, за всички инвестиции от, на Европейския съюз в летишната инфраструктура. Трябва да се отбележи, че е, Комисията не знае какво е точното финансиране, точната сума. Това ограничава е, капацитета е, на мониторинга. Какви са нашите е, препоръки? Препоръките са две. Да се намали е, субсидирането от Европейския съюз в бъдеще. В програмния период 2014-2020 година е, държавите членки е, трябва да изграждат летища, които могат да функционират в финансово отношение и трябва много ясно да се покажат финансовите разходи. Е, това трябва да стане в рамките на оперативната програма на комисията, за да се избягне свръхкапацитет, е, дублиране е, на инвестициите и липса на координация. Държавите членки трябва да приемат регионални планове, национални планове за развитие на, лична инфра... на летишна инфраструктура и а, накрая аз искам да благодаря на господин Вогън, който в един работен а, документ а, подкрепя нашите констатации и препоръки от одита и аз а, добавям някои полезни наблюдения към това. Моят екип и аз а, искаме да кажем, че а, сме на разположение на всички ваши въпроси. Благодаря. Благодаря ви, благодаря ви за обстойната информация е, и че отбелязахте, че са взети предвид препоръките, които сте дали. Аз като докладчик е, мога да се изкажа първо преди да дам думата на, на останалите депутати. Няма да споменавам препоръките и заключенията на Сметната палата, това вече беше казано, но докладът е доста отрицателен, най-отрицателният, който аз съм разглеждал в тази комисия. Това доведе до доста ам, негативни отзиви в медиите и дори не на последно място в Обединеното кралство по-голямата част от инвестициите не са били необходими и се поставя под съмнение и въпросът е с държавните субсидии. Казват се, че нещата са се променили от края на последния програмен период това беше казано от комисията и ние ще попитаме какви са били направените промени, дали те са довели до осезаеми резултати. Относно моите препоръки, колегите могат да ги видят в работния документ. Първата ми препоръка е свързан с това комисията да се е, обърне към нас след в рамките на 12 месеца с е, доклад е, за напредъка, за да се види къде са направени подобрения. И разбира се, можем да подканим и да поканим и Транспортната комисия да участва в това заседание на представяне на доклад. Държавите членки трябва да имат солидни планове за управление на летищата, тези планове да бъдат одобрявани от комисията преди да се предостави финансиране за каквито и да е проекти. Освен това, препоръчвам плановете на всяко едно ниво да вземат предвид не само въздухоплаването, но и други видове транспорт с сходно с сходна продължителност като ЖП транспорт и така нататък които правят връзка между отделните населени места и летищата. Е, другите видове транспорт също трябва да бъдат подпомогнати и запазени за целите на отделните региони и общности. Е, преди каквото финансиране да бъде предоставено, то трябва да бъде одобрявано от комисията. Комисията препоръка, препоръчва комисията Европейската комисия да анализира и да проучва всички аспекти свързани с жизнеспособността на летището. Европейската комисия трябва да извършва наблюдение върху тези държави членки, които са включени в доклада и са определени като проблемни по отношение на управлението на своите летища. Относно въпросите. Може би ще поставя въпроси към комисията, която да отговори след това, когато им дойде времето. Първо, какви процедури са били променени от последния програмен период и дали смятате, че промените са довели до някакви подобрения? Вторият въпрос е дали е възможно да бъдат възстановени някакви пари от проекти, които са неуспешни? И на следващо място, дали комисията може да заложи някаква, някакво минимално разстояние а, между летищата, преди те да бъдат финансирани. Мой... И така, давам думата и на други колеги. Сега има много колеги, които искат да вземат думата. Беше ми казано, че трябва да споделям председателството с господин Крамър. Да, ето, давам му думата. <laughs> Господин Паха има думата. Е, твои справо, благодаря, господин председател. Дерек, благодаря ти за доклада. Според мен това е един от най-важните доклади. тъй като става дума за милиарди евро, изразходвани за изграждането на летища през 2013 година. Изключително тревожно е, както каза и господин Крамер в началото, че средствата, които инвестираме, не водят до благоприятно въздействие върху засегнатите региони. Тревожно е, че се изгражда капацитет, който не се използва максимално. За следващия програмен период ще трябва да въведем по-строги правила за финансирането на подобни проекти. Ще трябва да направим оценка на възможността за изготвяне на национални планове за областта на транспорта, като предпоставка за предоставянето на европейско финансиране. Казахте, че едно от изградените летища се е превърнало в изключително скъпа стоянка за такси, за таксита. Ще трябва да преоценим подхода на комисията. Не би ли могла инфраструктурата да бъде модернизирана, разширена чрез изграждането на допълнителни маршрути за железопътни линии или за автобуси? Това може би би бил по-жизнеспособният и по-ефтиният вариант в сравнение с изграждането на летища. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Саяла Сендър. Да, благодаря. Аз също искам да чуя отговорите на комисията. Радвам се обаче все пак, че ми давате думата. Искам да засегна някои принципни въпроси във връзка с методите, които прилага Сметната палата. От една страна, да, трябва да бъде предоставена информация, обаче понякога тази информация поради това е недостатъчна. Нищо не беше казано във връзка с кризата е, на летищата, които бяха засегнати тук. Например, летището в Мадрид от 2008 е, година е, загуби 20 милиона пътници. И това изобщо не беше посочено. Е, в анализа на Сметната палата. Сметната палата каза, че ползвателите е, са станали повече, обаче някои страни е, пострадаха особено силно от кризата и е нормално при това да губят пътници. Е, ставаше дума също и за средни европейски данни, Франкфурт. Там обаче също не видях добри числа. Значи кризата изобщо се отразява върху дейността на летищата, а тези летища, които вие сте проучвали, там наистина кризата има опустошителни резултати. Може би е, сметната палата е трябвало да включи това в метода си, е, а именно кризата. Второ, вие знаете, господин Крамер, че 48% от летищата губят е, средства в Европа. Избрани са 20 за одит. Те също бележат загуби, обаче половината европейски летища са в такава ситуация. В този сектор има проблеми. Имате право, господин Крамер, обаче е, не можете с колело да стигнете до Пуерта Вентура или Лас Палмас, поради което все пак са необходими летища, нали? в Испания казваме, ако може, е, с колело ще стигнем до Палма, ама до Панама обаче е необходим много голям мост. Е, шегата на страна, да в този сектор е, наистина въздействието на кризата беше голямо. Трябва да се признае, че ако ги нямаше тези летища, то тогава нискотарифните превозвачи нямаха да могат да работят е, като ползват други летища, защото слотовете в Париж или Франкфурт са много по-скъпи. Ryanair не може да си позволи е, това. Те работят по-скоро с регионални летища и е, там вече има държавни субсидии, регионални субсидии. Сметната палата призна, че са включени и е, субсидиите от държавите членки. Е, понякога има излишъци, някои държави членки е, подкрепят с субсидии тези летища. Господин Вон каза, че след няколко години трябва да се види каква е ситуацията. Надяваме се, че ще излезем от кризата. Всички летища в Гърция, Испания и Италия са засегнати не е, е, тези в Средна Европа. И е, трябва да видим какви държавни помощи са отпуснати тук. Понякога има неправомерни субсидии на летищата. Това беше казано за Германия. И сега, ако трябва да извършваме одит на финансирането на европейските летища, трябва да приложим балансиран подход, а не само да се аудитират е, летищата по краищата, а не в центъра на Европа. Преди кризата нещата вървяха добре, след това настъпи тази катастрофа, именно, че отпаднаха милиони пътници. Мисля, че трябва нещата да се поставят в правилна рамка и със сигурност е правилно да се каже, че е, се наценяват някои помощи за инфраструктури, но е, териториалното сближаване то трябва да съществува и е, силата на тези европейски летища е заложена в мрежата. Има големи летища, които имат добри резултати, има и малки летища, които обаче също са важни за европейската економика. И ако още веднъж се прави такова проучване, както каза господин Воган, във всички случаи трябва да се вземе предвид и кризата. Господин Крамер, аз Чух, че имаме време само до 6 и половина, поради което трябва да огранича изказванията ви до 3 минути. Госпожо Шмидт. Благодаря, господин председател. Аз е, искам да направя едно кратко изказване. За щастие, аз е, не съм от страна, където са аудитирани летища. Трябва обаче да кажа съвсем ясно, че се обявяваме за регионалните летища, но като убедена европейка аз трябва да застана и зад единното европейско транспортно пространство. Това е доклад, който не ни доставя радост. Мисля, че е необходимо предвид ЕФРЕ, финансиране от Кохезионния фонд, критериите да бъдат много точни, критериите, които използваме. Мисля, че е много важно също да се намесваме в правомощията на държавите членки, след като инвестираме средствата там. Трябва да се види състоянието на летищата, в които се инвестира. Трябва да се извърши много е, внимателна проверка дали са необходими инвестициите. Дефинирането на критерии, според мен, е изключително важно и не съм сигурна дали тук може да имаме модел сплит тест, но подкрепям изключително силно идеята в тази връзка да се види какви транспортни средства съществуват, къде има смисъл да се правят инвестиции и както вие предложихте, мисля, че това трябва да стане в рамките на единно европейско транспортно пространство. Трябва да се разгледат всички видове транспорт, къде най- си струва да се правят инвестиции, за да могат да се изпълнат целите за смислено използване на средствата от ЕФРА и Кохезионния фонд. Господин Фалман. Благодаря. Първо, моите искрени поздравления за докладчика тъй като според мен това е един от най-важните доклади, изготвени от край време на сам. Констатациите в този доклад са достатъчно болезнени. Съгласен съм с госпожа Аяла Сендер. Съгласен съм с нея за това, че би било добре до някъде да отчетем каква е реалността в финансовата сфера, да вземем предвид економическата криза. Независимо от това, мисля, че са използвани балансирани критерии. Не можем да включим всичко в изчисленията. Ако Едно летище се намира в непосредствена близост до две големи летища с огромен пътникопоток. Ако има и други възможности за превоз, то трябва да кажа следното. Не е глупав онзи, който яде баницата, а онзи, който му я дава. Това е израз, който съществува в много официални езици на Съюз. Ще задам един въпрос, който често се задава и в пресата в Европа. На въпрос към комисията. Тя носи общата отговорност за надлежното изразходване на средствата. Въпросът ми е, какво смятате да предприемете? Европейските граждани постоянно четат статистики, които говорят за тенденция, на която наистина трябва да сложим край. Не можем да продължаваме по същия начин. Какво смята да предприеме комисията, за да изпълни задължението си за надлежно изразходване на средствата? Благодаря, господин Балчитис. Ачо, гермас пирминике. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Дерек за така важен интересен сготвил. И един същевременно от най-песимистичните доклади предишният комисар говори за транспорта, нямаше ни, никаква стратегия, никакъв план. Трябва да се анализира всяка държава членка индивидуална. Ако започна да говоря за нашите въздухоплавателни компании, които банкротираха, не е имало никакви критерии, никакви насоки. Комисията трябва да осъзнае, че такива неща не трябва да бъдат повтаряни. Едната от препоръките включва изготвянето на доклад на напредъка след 12 месеца. Да, ще има определен напредък, който ще обсъждаме и по-нататъка след 3-4 години. Има, но не се взимат никакви решения. Имаме и бяла книга за транспорта, където са включени целите, които трябва да бъдат постигнати чрез европейските фондове. Не държавите членки са виновни, а комисията не е имала ясно, ам, ясна представа за това какво се се случва в тези региони. Има региони, които имат нужда от сериозни субсидии. Предлагам нашата ресорна комисия да изиска от комисията след месец-два да излязат с предложения как могат да променят ситуацията. Има предложения и свързани с доклад за напретъка, за да се избегне злоупотребата употребата с средства. Има много длъжностни лица в комисията, които работят от 10-15 години там и знаят какво се случва. Трябва да се промени системата. Данните, които обсъждаме, са доста песимистични и е, ако се продължава така, ще изгубим нашата конкурентоспособност. Благодаря. Сега Клаудия Монтел. Благодаря, господин председател. Поздравления за колегата ни, господин Вон. Поздравявам ви с представенето на този работен документ, отнасящ се до много важен въпрос. Благодаря и на Европейската сметна палата за изготвения доклад за финансирането на летишна инфраструктура с европейски средства. Има един въпрос, който трябва да бъде поставен на дневен ред. Той е свързан с регионалните летища. В доклада се говори за критериите за отпускане на финансиране. Два от критериите са необходимост от инвестиции и вероятност летището да реализира печалби. Нека припомня, че една от функциите на летищата е да насърчават комуникацията между хората, както и да свързват отделни региони, най-вече отдалечени и най-отдалечени региони. Мога да ви дам за пример Порто Санто, летище с 107 000 пасажери годишно. Съгласно доклада, това летище не е устойчиво нито от търговска, нито от финансова гледна точка. Тоест, не е допустимо за финансиране от бюджета на Европейския съюз. Въпросът ми е какви критерии ще се прилагат в бъдеще към регионалните летища. Не бива да забравяме важността на регионалните летища, като се има предвид на устойчивостта на економиката в някои региони. Как ще бъдат отчетени и критериите по кохезионната политика? Господин Йенс Гайер. Рама, благодаря, господин Крамер. Благодаря също и за това, че вие като председател на Комисията по транспорт участвате в тази толкова важна дискусия и ние бихме желали Комисията по транспорт да е, участва в оценката на този толкова важен доклад. Благодаря и на господин Пуфан от Сметната палата и на докладчика, от дълго време ние не сме имали такъв доклад на Сметната палата, който е, наистина толкова добре отразява нещата и е, об показва някои погрешни развития в регионалната политика. Е, защо? Защото това не е европейски проблем. Трябва да кажа на първо място. Аз съм германец. Е, скоро в Хесен е, беше открито едно регионално летище. Господин Крамер се усмихва. На 100 км от него е летището Липштад Сос. Това вече не е в Хесен, а в Северен Рейн, Вестфалия. И двете летища се борят за да преживеят. Така да се каже, въпросът колко летища са необходими на един регион, зависи е, до голяма степен от това е, как, е, да не се дискутира толкова за граници. Е, обаче не е утешително да, за един европейски политик да установява, че е, други региони в Европа правят същите грешки и е, че комисията не прави достатъчно, за да се е, преодоляват тези грешки. Мисля, че е, там, където е, са направени наистина глупости, трябва да кажем нещата съвсем открито, следва енергично тези глупости да се отстраняват. Аз мисля, че трябва енергично и съвсем

решително да си помислим как можем да променим нещата. Мисля, че докладът дава достатъчно добър повод за това в бъдеще е, да се залага повече на перформанс, отколкото на комплайенс, защото на ниво комплайенс всичко е, е ясно. Там и са издадени всичките е, разрешения, обаче, що се отнася до ефективност, ефикасност и економичност, там вече резултатите са наистина незадоволителни. Така че е, е, е, в комисията там ме интересува как взаимодействат съответните дирекции, за да се оптимизират нещата. И въпросът ми е още веднъж е, да се види как е, да се развиват в бъдеще тези летишни инфраструктури. Е, когато кризата отмине, летищата ще са в по-добро състояние, тогава ще може да се направи оценка, но само да се залага на цифри, както прави комисията, за мен е твърде малко. Смятам, че трябва да изготвим доклад по собствена инициатива, след новия доклад, който предлага Дерек, двете комисии можем да изготвим такъв доклад. Вече техническите подробности ги предоставям на координаторите, но във всички случаи не трябва да оставяме нещата така. Председателят благодаря. А сега аз ще взема думата и след това ще дам думата на комисията и на докладчика. Е, искам да кажа, че е, на първо място се поставя решението на държавите членки. Спомням си, е, когато започна ЖП реформата в Германия, беше казано, че няма да има субсидии и голяма част от работните места бяха загубени. От 5000 бяха премахнати 2500. Разбира се, има и изключения. При островите там критериите са други. Иначе един остров не може да бъде достигнат. Той трябва да има регионално летище и не може да се приеме обаче е, е, те да бъдат много наброй. Тези изключения обаче не трябва да бъдат повод за всички останали. В Германия, например, имаме е, компетенции на федерално равнище за водните пътища, за магистралите, обаче и имаме компетенции на ниво федерална провинция за летищата. Това наистина е ужасно. Необходимо ни е европейско измерение. Касъл, Свайбрюкер и Сарбрюкен, които са на 30 км км. Е, за, на какво се дължи проблема? Това е в Райланд Фалц, а пък Зар е, е в Сарланд. Е, и когато обаче всичко това струва милиони, е, и като се имат предвид малките разстояния, трябва да си кажем, това не е възможно. Трябва да се видят альтернативите. В Финландия, далече в Лапландия, да, естествено ще има регионални летища. Това зависи от местните условия. Обаче, така както се прави в Германия или пък в Испания, Пания. Е, наистина, е, тук трябва да се прави разлика. Ryanair има е, загуба от 300 е, милиона, обаче твърдят, е, че имат печалба и откъде от държавни субсидии. И това не трябва да се допуска. Мобилността е основно право, то трябва да се гарантира, който е извън, който няма достъп, той е извън обществото. Въпросът в плана Юнкер е следния сега. Е, че средствата са много, обаче опасността е много голяма, точно защото са много. Тук трябва да се внимава много. Трябва да се е, следи за ефективността, тъй като програмата е на стойност много милиарди. Е, сега госпожа Аяла Сендър каза нещо за велосипедите. Аз също е, с удоволствие ползвам велосипед, но канала Рейн Майн Дунав, е, когато беше създаван, имаше много корабен транспорт. Ако сега 10% достигнем, ще сме доволни. Тези 5 милиарда германски марки не играят никаква роля. Социал-демократи... Министърът на транспорта от социал-демократи демократите казват, че този канал е всъщност най-голямата глупост, която сме направили. Обаче има и нещо положително. В този канал има, покрай него по-точно, има чудесни колоездачни пътища, но за това не са необходими 5 милиарда. Сега давам думата на представителя на комисията. Е, Благодаря. Може би господин Мартин да започне. Yeah, very... Благодаря. Благодаря на двамата председатели за това, че ми дадоха думата след като бяха зададени въпроси, защото така мога да отговоря на тях. И ам, така. Приветстваме доклада на Сметната палата и чрез този доклад ние получаваме ясна представа за това какво се случва в отделните важни области. Е, и ясно е посланието на доклада. То поставя въпроса за добавената стойност от е, финансиране на летищата от еврофондовете. Много от нещата са в унисон с оценката, извършена от комисията през предишните години. Това е отразено и в предложението за регулаторната рамка за фондовете, особено кохезионни и този за регионално развитие за периода 2014-2020 година. Има ограничения, свързани с използването на двата фонда, що се отнася до финансирането на летищата и на новата МФР. Предложенията са били обсъдени с парламента и с съвета. графиците са доста натоварени, сроковете не стигат в сравнение с другите периоди, когато са били аудитирани летищата и в периода, в който те са били изграждани. Момента на аудитиране е много подходящ, защото договорът, извинете, защото докладът ще помогне на комисията при договаряне на програмите през следващите 12 месеца. Първият въпрос свързан с това какви са промените. Да, имаме правна рамка, която дава възможност финансирането на летищата да става само при изключителни случаи и държавите членки трябва да кажат да, това е изключителен случай, защото летището е, е част от ТНТ или е, това е летище, е, което като бъде обновено ще допренесе за ползи за околната среда. Има много стриктни изисквания, които трябва да бъдат спазвани в рамките на този подход и той е отразен в програмите, които се договарят и по-голямата част се приемат. Сега резултатите са по-различни от предишния програмен подход. Има различни елементи в законодателната рамка, които поставят точно този въпрос за дали е оправдано финансирането на летищата. Държавите членки които искат да финансират летищата си, трябва да се съобразяват с стратегиите на регионално национално ниво и да отговарят на ексанта условностите. Много от тези, които се изказаха, казаха, че не трябва само да се взима близ... предвид близостта до други летища, но и наличните други видове транспорт, ЖП, сухопътен и така нататък. Това също е важно, когато говорим за основание за финансиране на летищата. Има ново изискване за екс-анте условностите, а именно, че трябва да има транспортна стратегия. Това е нещо много важно. Понякога се е стигало до забавяне на одобрението, на разрешението, защото не е имал план за действие или стратегия, които да гарантират изпълнението на инвестициите. Има процедури, свързани с инвестициите, които са над прага. Uh, Прагът е до 17 милиона евро и а, необходимо е да се извършва качествен преглед и проучване на изпълнямостта на самия проект и дали той че преди той да бъде одобрен. Имаме различна рамка, която се надяваме доведе до различни резултати и ще ще, разбира се, ще ви информираме за постигнатите резултати. Надяваме се да е скоро. Ще ви уведомим и за изхода от преговорите. Трябва да сме много по-концентрирани, много по-целенасочени, защото въпросът е много важен. И а, ам, не искаме това да се повтаря в, бъдещето, в бъдеще. Някои от а, а, постигнатите резултати от една страна подходът а, е променен. Трябва да внимаваме, за да не стане така, че вместо да изпис, изпишем вежи, да извадим очи. Виждате в доклада, че 9 от 14 проекта са били добре изпълнени. Имало е нужда от разширяване на инфраструктурата, така че тук става въпрос за това да се ам, получава финансова помощ, само ако а, тя е целенасочена и да се знае кой отговаря за изпълнението на проекта. За ам, средствата по Кохезионния фонд и за Фонда за регионално развитие, държавите членки също поемат отговорност, защото те участват в подбора на проектите. Така че държавите членки не могат да бягат от отговорност. Те трябва да поемат своята отговорност, свързана с освояването на средствата по възможно най-ефективен начин. комисията, разбира се, трябва да се очита, това го разбираме но не разполагаме със средствата, както по предишната програма до 2013, така че да упражняваме толкова много проверки, както до сега. Това е. Ам, нека да кажа и нещо друго за специфичните препоръки. Ние можем да кажем, че първата препоръка е изцяло изпълнена, втората препоръка ще бъде изпълнена. Тя е свързана с екс-анте условностите и стратегиите за, изискването за стратегиите за транспорта. На следващо място препоръките в доклада на докладчика. Първата препоръка, както казах, няма проблем с нея относно транспортните стратегии. Не можем да одобряваме отделните стратегии, защото те са обект на субсидиарност, но трябва да има адекватна стратегия, която да е свързана с инвестиране на, със средства от фондовете. Смятаме, че целта е косвено е постигната. Третата препоръка не е проблем. Четвъртата е свързана с по-крупни проекти. Комисията не се намесва във всеки един проект. Има и друга препоръка за упражняване на по-добър мониторинг. Да се наблюдават държавите членки по-отблизо. Да, ние наблюдаваме техните действия, но не можем само да ги сочим с пръст. Имаме нови процедури, свързани с рамката за постигането на резултатите при изпълнение на програмите и ние искаме да гарантираме, че е, наистина се стига до създаването на паузи във всички държави и членки. Относно възстановяването на средствата, да, Правното основание за възстановяването е свързано с нередност, установените нередности. Някакви прогнозни разчети не са ам, някакви нередности. Но ако има някакви промени в бъдеще, трябва да се предвидят Е, цели, които да бъдат постигнан, постигна, постигани на ниво програма. И ако е необходимо да се внасят финансови ам, корекции. Не се гледа всяка, всеки един проект по-отделно, ами се гледа дали цялата програма като цяло е постигнала своите цели. Това са основните неща, които исках да кажа. Благодаря. Председател. Сега представителята на Сметната палата. Питер. <clears throat> Благодаря. Няколко кратки коментара. Наистина ще бъда кратък, тъй като нямаме време. По методите ни на работа не подхождаме селективно. Имаме много ясно разработени методи за работа. Не искаме да не се финансират летищата. Но има дори някои летища, които, в които бяха финансирани широко мащабни проекти. Разгледахме данните за всички държави. Мисля, че въпросът не се свежда до економическата криза. В много случаи бяха бе изградена инфраструктура в много голям мащаб. Имаше прогнози за много по-голям брой пътници на квадратен метър, отколкото бяха реализирани в крайна сметка. Комисията продължава да работи по насоките за държавната помощ. Продължаваме да поддържаме връзка с колегите там. Извършихме одит на терминала на летището в Гданск. Същевременно колегите постановиха, че не е целесообразно да се финансира разположеното в близост летище в Гдиня. Средствата бяха върнати в точка 43 много ясно заявяваме, че има определени условия за финансиране. Социално-економическите ползи трябва да надхвърлят често значителните разходи. Направихме оценка на разходите единствено за инфраструктурни инвестиции. Не взехме предвид останалите разходи, тъй като дори самите летища не знаеха какви ще са оперативните им разходи, например. Социално-економическите ползи могат да бъдат ясен аргумент за поддържането на летища в по-отдалечени региони. Но тези летища трябва да са финансово жизнеспособни. Ако не са финансово жизнеспособни, то обществата, държавите трябва да са готови да ги субсидират за определен период от време. Председателят. В заключение, в качеството си на докладчик, нека кажа следното. В доклада си в никакъв случай не заявявам, че Европейският съюз в бъдеще не следва да финансира летища. От финансирането на такава инфраструктура проистичат ползи в економическо отношение, както и на ниво комуникация. В Карди, в Уелс, летището е сравнително малко, но то е изключително важно за Уелс, свързвани с останалата част от света. По-малките летища наистина са необходими. В сложна економическа обстановка, когато все повече намаляват финансовите ресурси, е важно разумно да разходваме наличните средства така че в бъдеще финансирането на регионалните летища следва да се основава на критерии по-добри от тези в миналото. Това би било повод за комисията да преразгледа критериите и след 12 месеца, може би, да ни докладва следва да ни докладва дали предприятите от нея стъпки за промяна са довели до добри резултати. Благодаря на представителите на Сметната палата, благодаря и на колегите за ползотворната дискусия. Крайният срок за внасене на изменения е 3 март, така че колеги имате време, ако желаете да внесете изменения. Благодаря още веднъж и на колегите от Комисията по транспорт.